Уважаеми колеги, нека да започнем заседанието днес след обед. По първа точка е приемането на дневния ред. Искам да посоча, че в първата част на нашето заседание ние, което ще продължи до 7 часа, ще разгледаме точка 20 и. 9 колегата а, реши да разгледаме доклада на Лене по субсидиарността, точка 29. Освен това нямам други коментари. Вие имате ли някакви коментари по дневния ред? Няма. Значи приемаме го. Точка 2. Това са съобщенията на председателя. Тук има много докладчици, които са назначени юрисдикция, приложимо право, приложимост в контекста на законите. Също така ще говори госпожа Уолис относно партньорствата и измененията за а, устава на Съда на Европейските общности. След това публикациите в официалния журнал. Госпожа Беренс ще бъде докладчик по разпоредбата за персонала, по, по регламента за персонала. Господин Балтазар ще говори за езиковия режим, за патента на Европейския съюз. Аз ще говоря за съдебната система по европейския патент. Също така а, ще разгледаме и въпроса на до имунитета на господин Северин, господин Ленер също се повтаря. А, това ще се разгледа на заседанието на координаторите. Аз също така искам да ви помоля да приемем а, одобрението протокол от заседанието 21-22 март и 11-12 април. Значи те могат да бъдат приети. Сега преминаваме към първата част. Много се радвам, че госпожа Дивиан Рединг е тук. Тя не е непозната на нашата комисия. Тя каза, че с удоволствие ще обсъдим въпроси, свързани с работния семинар. След това господин Самбър, който е а, заместник а, с, държавен секретар на парламента. Сега и той също ще говори пред нас. Няма да говоря подробно. Ще представя ораторите, когато им дойде реда. И затова предлагам да преминем направо към дневния ред. Вече направих встъпителните си а, бележки. Госпожа Макофи е бална, господин Берлингер ще поеме ролята и да представи по-късно точката за семинара. Сега ще дам думата на господин Ференц Сомбор, заместник държавен секретар по време на, френското, на унгарското извинете, председателство. Благодаря, уважаеми дами и господа. Първо бих желал да поздравя всички днес след обед и по-специално госпожа Рединг и господин Лене. За мен е голяма чест да бъда тук, да взема участие в този работен семинар. Този работен семинар се занимава с директивата от 2008 година за медиацията – Искам също така да благодаря всички, без да ги споменавам подробно, да всички, които допринесоха за въвеждането на директивата и за нейното прилагане в държавите членки. Искам също така да благодаря на всички, които независимо от разпоредбите на равнище Европейски съюз, всички те, които направиха използването на медиацията възможно, както и нейното по-нататъчно развитие. Председателството на съвета, унгарското председателство, изисква от мен не само да изразя благодарност като представител на държава членка, но и като представител на една общност, която има 500 милиона граждани. Ние може да направим, ако може да направим нещо да облегчим и да подобрим живота на тези хора, ако можем да намерим мирно решение на споровете във всички държави членки, за да може медиацията да се използва като част от това. Това би било прекрасно. Заглавието на нашия работен семинар използва думите преди и след. Ние имаме отправна точка 21 май 2011 година. Това беше крайният срок за оценката на напредъка. И държавите членки трябваше да разгледат прилагането на кодификацията в резултат на директивата. Това е част от достъпа до медиация и е, също така една възможност да се спре процеса на давност в някои процеси а, което да попречи на резултата от медиацията. Също така обучение на медиатори е една от предвидените мерки, за да могат те да бъдат добре обучени и да бъдат лица, които да предизвикват доверие. За да се постигне това, е необходимо един дълъг период на подготовка, част от която беше изготвянето на Зелената книга. И си заслужава да посветим няколко минути на този въпрос днес и мога да кажа, че се надявам, че тази директива означава, че Европейски съюз вече е стигнал нов етап на, а, в това, но не бива да забравяме, че поради социалните и економическите условия в някои страни. Имаме много различни картини, много различно прилагане на практиката на медиацията. Ние искаме да постигнем а, единство. И макар, че има различни източници на информация за това как се използва медиацията, в различните държави членки. Има различен опит с медиацията. Няма съмнение, че медиацията е много полезна. Това не е панацея но е, тя е много полезна и надежна за избягване на спорове. Директивата и самата медиация не са с, с прекалено стриктни правила, защото това беше и целта. Европейски съюз не иска да се намесва твърде дълбоко в живота на гражданите си. Има разпоредби за уреждането на търговски спорове, отделни спорове. Има редица държави членки, които са решили да отидат и значително по-далече в този процес и направят ясна гра... ясно разграничаване между трансгранични е, диспути и, и спорове, които са се появили в е, рамките на една държава членка. В много държави членки медиацията е практика, която е, е от десетилетия и тези държави членки, които неодавна са въвели медиацията, могат да използват примера на други държави, могат да се получат от техния опит и да осигурят обмяна на опит. Що се отнася до обмяната на опит и на информация, Европейския съюз направи допринесе много чрез редица заседания и формули под егидата на Европейския съюз, където се срещат различни ръководни кадри и да обединят опита си. И съвсем неодавна, по-точно през януари, се проведе заседание, на което комисията обсъди натрупания опит, както и къде може да се постигнат подобрения. Въпросът сега е какво ще се случи след като влезе в сила директивата. В директивата се казва нещо, по-специално в член 11, където се говори за преразглеждането на директивата и се казва, че на 21 май 2016 година комисията ще внесе доклад за прилагането на директивата. Това ще бъде разгледано в съвета, в економически и социалния комитет. Медиацията и по-нататъчното и развитие по този начин ще може да бъде гарантирана чрез Европейския съюз и комисията след оценката ще може да направи предложение за необходимите промени. И това е също, защото не сме все още постигнали целта си. Нашата цел е да постигнем напредък и в сферата на търговията и гражданското право медиацията ще се използва за уреждане на трансгранични спорове, за извеждане на полуки и за по-нататъчното развитие на медиацията и се надявам, че ще бъде много успехи. Благодаря много, господин държавен секретар. Сега се радвам, че мога да дам думата на заместник е, председателя на комисията, госпожа е, Рединг. Дами и господа, ние решихме заедно да разработваме по-нататък е, зоната на свобода, равенство и а, справедливост и а, поредица от действия са насочени непрекъснато именно към гарантирането на гражданите на Европейския съюз до, на достъп до правосъдие. Това ни кара непрекъснато да разглеждаме някои от основните въпроси, които виждам, че са и в дневния ред. Това, разбира се, не, озна, не означава достъпа до правосъдие, не означава само достъп до съдилище, а означава достъп до средства, които биха дали възможност да постигне съответният гражданин целите си с помощта на правото. Ето защо комисията от 13 години вече се занимава с альтернативните начини за уреждане на спорове в търговско-правните и гражданско-правните сфери. Директивата трябва да бъде транспонирана до 21 май 2011 година, т.е. през последния уикенд трябваше да бъде транспонирана. Днес 25 държави членки са обид уведомили своите съдилища а за директивата и необходимостта да бъде транспонирана, но само 13 от тях са ни уведомили за пълно транспониране в своето национално законодателство на директивата за медиацията. И така, ние разбира се, очакваме не само в 13 от държавите членки да има пълно транспониране на директивата, а във всички 27. Ние знаем, че, ки, че всеки съдия има право и а, дори задължение да предостави информация на страните по дадено дело в а, съответните спорове а за възможността да бъдат уредени тези спорове и чрез медиация. Разбира се, това е много а, пряко свързано с, с наличността на а, инструмента медиация в законодателството като такова на съответната държава. Разбира се, условието е, че а, страните са, трябва да бъдат свободни да избират възмож... да използват или не съответната възможност за медиация, а за да се даде и правна сигурност. Разбира се, в същото време трябва да споменем, че и ам, винаги, че страните винаги имат възможност да се обърнат отново към съда като основното средство за уреждане на спорове, в случай дори и когато медиацията не е помогнала на страните да постигнат взаимно, взаимноприемливо споразумение по даденият спор. Дами и господа, знаем разбира се, че медиацията е по-кратък и по-ефтин начин за постигане, а, за уреждане на спорове и постигане на взаимно приемливо споразумение. Но това далеч не означава, че тя е второстепенна като правен инструмент. Напротив, тя трябва да бъде първия а, вариант, който трябва да изберем при уреждане на търговски или граждански спорове. За щастие, вашият семинар е в много подходящо време, ето защо той привлича вниманието на толкова много експерти, но медиацията, разбира се, не е единствената възможност за альтернативно уреждане на спорове. и има има поредица от други альтернативни начини. Например, наскоро публични консултации бяха проведени във връзка с търговско-правните въпроси, а също така се обърна вним, специално внимание на технологичното развитие и възможността а, за уреждане на спорове по електронен път, което разбира се най-вече устройва и урежда трансграничните или презграничните спорове. Разбира се, ще е добре да може да бъде а, използван този инструмент, медиацията, във всички сфери. И ето защо аз се надявам на вашата помощ и подкрепа в моя стремеж да приложа всичко това. Благодаря ви, госпожо заместник сега преминаваме към основната част на нашия семинар. Както казах, Макарти е болна. Затова колегата Белин Гуера ще я замести и му давам думата. Sì, io sono un semplice sostituto Vorrei chiarirlo perché аз съм заместник член на тази комисия. Нека да поясня какво означава това. Цялата работа вече е извършена от колегата Макарти. Тя ме помоли да я заместя. Нека да добавя какво е желанието на докладчика и каква е нашата воля. Когато има заседание с присъствие на експерти. като днешното, можем да очакваме, че ще имаме научна реакция спрямо това, което обсъждаме днес. Арлин Макарти призовава всеки, който иска да се изкаже, да даде своята позиция и да уведоми за това председателя, тъй като изказванията ще имат отношение относно внасянето на изменения. Ако не се лъжа, крайния срок, не виждам всъщност датата, персонала ще ни уведоми съвсем скоро и невременно, естествено, за да може да работим добре. Нека да направя няколко коментара от общ характер. Имаме директива от 2008 година, европейска директива и това само по себе си е много важно, защото принципа на медиацията днес се смята за фундаментален, както казаха вече предишните оратори. Необходимо е да дадем отговор на това търсене на правосъдие, което се демонстрира през последните години. Не може във всички случаи да се стига до съд. Този принцип има предимството да е лесно приложим. Има реакции, обаче свързани с първите няколко случая, в които се използва медиацията. Трябва да оценим тези реакции. Традицията играе важна роля във връзка с съдебните процеси, с правосъдието. Тя не може да бъде пренебрегвана. Ако се приложим медиацията, обаче, ще стигнем до една по-голяма гъвкавост, защото традиционните съдебни процеси са бавни, тромави. Има един доклад, който показва сега как директивата и тази директива се радва на определен успех. Това трябва да се подчертае. От политическа и правна гледна точка, естествено, нещата не са еднакви. На някои места има по-голям успех, отколкото на други. Всъщност тези неравномерни резултати са една характеристика на Европа и показват, че трябва да има различни начини на ответна реакция, когато искаме правосъдието да е достъпно за гражданите. Не само когато става въпрос за класическата процедура или съдебно производство в съда. Обръщам се към това, което каза госпожа Рединг, трансграничните спорове. Как се разрешават те? Има различни е, процедури. Някои държави членки използват едни и същи правила за вътрешни спорове и за трансгранични спорове, в други не е така. Освен това, така нареченото правно помиряване е, създава въпроси, свързани с е, обвързването на съдебните процедури, които са традиционни и е, медиацията. Някои хора смятат, че помиряването е нещо като разумно продължаване на медиацията, други не смятат това. Не можем да оставим нещата така. Трябва да реагираме по гъвкав начин, защото цялата цел на медиацията е да бъде гъвкава. Идеите, свързани с това да се прибягва първо до гъвкавите процедури и след това да се преминава към традиционен съдебен процес. Тази идея е много добра. Искам да благодаря за това, че чухте моето мнение и сега ще чуем колегите. Ще има ценен принос. Благодаря на колегата Бели Гоя. Сега преминаваме към следващата група. Това са външните експерти, които бяхме поканени и те се отзоваха с Джузепе Де Пало. Той е председател на Центъра за альтернативни начини на уреждане на споровете в Италия. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да съм тук. Като професор по право, който преподава альтернативно разрешаване на спорове от 95-та година в а, вероятно най-големия център, който предоставя медиация в Европейския съюз и не на последно място в качеството си на съпруг с две деца и куче, трябва да кажа, че медиацията играе важна роля в моя живот. Моята задача днес е да ви представя едно проучване, финансирано от Европейската комисия, което се нарича стоиността на това да не се използва альтернативно разрешаване на спорове. Това проучване беше проведено през 2009 и 2010 година като част от три проекта, наречени адвокати в рамките на альтернативното разрешаване на спорове. Имаше придружаващо видео, видеоклип, който показва и различните начини на прилагане на медиацията в Европейския съюз. Винаги е било ясно, че медиацията спестява средства. Не беше ясно обаче колко големи са спестяванията. Затова поручването искаше да даде им пирични доказателства за това дали си заслужава да се приложат едни нови, по-смели политики на медиация. Колкото по-големи са спестяванията, толкова по-стабилни трябва да са тези политики. Нека да започнем с един индикатор, който измерва ефективността на правосъдната система на страните по отношение на търговските спорове. Времето, както виждате, се измерва в календарни дни. Много прости случаи. Виждате, че има дефектни продукти, например стоки и експертите изчисляват колко дни и колко средства отнема разрешаването на този спор. Ако преминем на следващия слайд, може би буквите са твърде малки, нека да поставим ударението върху две страни, Белгия и Италия, просто за удобство и да видим как проучването работи. Времето е изключително важно. Първо имаме подаването на иска, 15 дни, след това преминаваме към различните начини на разрешаване. Виждате, че ако отидем в съд в Белгия, ще имаме 505 дни за 16 000, в Италия имаме 1210 дни, стоеността е горе-долу една и съща. Възоснова на тези данни, които бяха събрани още преди време, изпратихме един въпрос на правните експерти в Европейския съюз и ги попитахме колко дълго ще трябва и колко ще струва да се приложи медиация за същия този спор. Доклада който съдържа всички отговори, може да бъде видян в интернет. Тук приравняваме сега данните с двете страни, дадени за пример. Виждате, че използвайки медиацията ще имаме 45 дни за решаване на спора и 7000 евро, в Италия 47 дни и близо някъде 4400 евро. В Европейския съюз разрешаването на този спор средно ще отнема 88 дни и ще струва средно около 2500 евро. Тези цифри говорят сами за себе си медиацията определено има сериозен потенциал по отношение на спестяването. Нека да си представим какво може да стане в една система, в която всички казуси трябва да бъдат обект на медиация първо. Например, когато има задължителна медиация в досъдебната фаза. Естествено, трябва да се обсъди възможността медиацията да се провали. В а, такива случаи, от тези, които са е, страните по спора, ще претърпят естествено по-големи щети, ще има по-големи разходи, защото ще трябва да се обърнат към съда. Обърнахме се към данните от проучването, за да видим дали можем да запазим разходите ниски, макар че някои казуси просто не могат да бъдат разрешени чрез медиация и трябва да отидат в съда. Виждате, например, че ако медиацията се използва успешно в 75% от случаите, в Италия спестяванията в а, дни ще бъдат 860 дни, а по отношение на разходите ще имаме 7158 евро. В а, Белгия ще спестим 323 дни и ще имаме 5000 евро спестяване. Това са страхотно големи всъщност спестявания. Ако медиацията е задължителна за всички казуси, може би 75% все пак ще е твърде висок, така че ние намалихме успешните случаи на 50%. Значи, ако медиацията разрешава един от два казуса. В Белгия и в Италия, отново като пример, спестяванията в Италия ще бъдат 558, а разходите ще бъдат с 3300 евро по-високи. В Белгия ще имаме 200 дни и спестявания от около 1000 евро. Това са все още сериозни спестявания. Ако продължаваме да намаляваме нивото на успеха 75-50 и така надолу, можем да идентифицираме унази точка, в която медиацията може да се определи като успешна. С други думи, какъв е минималният случай е, на успех чрез медиация, за да може да се спестяват разходи? Виждате, че 9% успех чрез медиация в Белгия ще доведе до спестяване на време, а 44% трябва да има успех на медиацията в Белгия, за да спестим средства. В Италия съответните цифри са 4% за времето и 28% за разходите. И накрая средни стойния за Европейския съюз 90% по отношение на времето и 24% по отношение на разходите. В заключение, гражданската и търговската медиация няма нужда да бъде особено успешна, за да върши работа за всички граждани. Допълнителните разходи по отношение на време и средства, свързани с това първо да се отиде към медиация и след това да се отиде в съда, са много по-низки спрямо това, ако постоянно се отива вед... и направо се отива в съдебната зала. Цифрите са много по-низки. Медиацията, естествено, има и предимства, които надхвърлят спестяването по отношение на време и разходи. Ще чуем много аргументи в тази посока днес. Въпреки положителните страни обаче, използването на медиацията все още е много малко в търговски случаи. Някои проучвания показват, че се използва в по-малко от 1%. Парадокса е много голям, като си има предвид колко са успешните случаи. 70% в момента са успешни, според хората, които се занимават с медиация. Някои твърдят, че механизмите за насърчаване на медиацията в директивата, качество на процеса, обучение на тези, които се занимават с медиацията и от друга страна канането на съдии ще доведе до успех в тези процеси, но нека да ви напомня, че тези черти качество на процеса, например, се използват от дълго време, но така или иначе не успяват да привлекат по-голям интерес към медиацията. Какво може да се направи тогава? Значи, не само да има политики на насърчаване, но трябва да се включи и финансов аспект. Тоест, медиацията трябва да стане задължителна поне в някои случаи. Виждате, че може да дърпате коня към водата, както се вижда на тази снимка, но не може да го накарате да пие. Може да накарате хората да използват медиация, но не и да стигнат до споразумение. Така или иначе, обаче, ако доведете коня до водата, той може да си смени мнението и да пие вода. Естествено, трябва да се гарантира, че водата е добра, а не е нещо друго, че си остава само вода. Така че по същия начин, с тази аналогия, добрата политика е свързана с това да се окоръжава определен тип поведение. Тъй като хората понякога се колебаят спрямо новото, окоръжаването и налагането понякога на вид поведение е полезно. Нека да се върнем назад. Хората приемха ли факта, че пушенето на публични места ще навреди не само на тяхното здраве, но и на другите, или пък използването на коланите в автомобилите. Те смятаха ли, че ще се спасят много човешки животи чрез тези колани? Не, бяха скептични, но сега всички са убедени. Така че, какви са основните на английски методи за това да се накара човек да използва нещо. Значи fight, flight, freeze на английски или а, борба, бягство, замразяване. Медиацията така или иначе остава най-ефектия начин. Нека не се заблуждаваме. За мен медиацията е един вид инструмент. Целта е страните по спора да участват ефективно в процеса. И Какви може да са стимулите за това? На първо място данъчни стимули за използването на медиацията. Днес имаме това в Италия, Румъния, България, Полша и Унгария. Възстановяване на таксите, свързани с споровете. Това се случва в Полша, например. Искам да спомена и българското правно изискване съдията да обясни защо решава да не изпрати спора към медиация т.е. проактивно участие от страна на съдиите. Когато това не е обаче достатъчно, то в досъдебната фаза трябва да има задължителна медиация. Една държава членка Италия превърна медиацията в използван процес в досъдебната фаза и в момента се събират данни. Естествено, задължаването на хората да използват медиация не трябва да е нещо постоянно. Не може Европейския парламент, например, да налага медиация на държавите членки, но Европейския парламент трябва да проучи какво работи и какво не работи като практика и освен това трябва да наблюдава всички феномени, свързани с медиацията, защото медиацията е полезен процес, но хората не са готови все още да го използват. Мисля, че трябва да ви благодаря и да ви поздравя за този семинар. Благодаря за интересното представяне. Преминаваме към следващия оратор. Това е Иван Бон Страте. Той е бившият председател на Белгийския касационен съд и той ще ни сподели неговия опит, свързан с медиацията. Времето напредва, така че ще ви помоля всеки от вас да се придържа към предвиденото за него време. Това ще ни е от помощ, така че да остане време а, за, отговори, за въпроси и отговори. Господин председател, уважаеми дами и господа, аз Искам от името на всички седи на Европейския съюз да представя на общо становище. Това е почти невъзможно, имайки предвид е, много неравното е, развитие в различните държави на практиката на медиацията. В 13 държави директивата е транспонирана, а в другите държави все още не са направили. Аз всъщност говоря за Германия. Е, Бундестага там ще обсъжда обсъди в сряда проекто директивата. Становището, което се споделя от всички съди в Европа е, че тази директива ще облегчи използването на медиацията. Тя е гъвкава, може би твърде гъвкава, но това е една а, альтернативна процедура, а, която е необходима за осигуряване на правата на населението. И повечето от съдиите разбира, че класическото правораздаване не е, е единственото подходящо за наше време. Резултатите са много и разни. Понякога ефективността на съдиите е недостатъчна, тяхното поведение има много дълбоки причини. Понякога гражданите искат едно по-индивидуализирано правосъдие, по-разбираемо, което да им направи е, да, да направи важно е, и, и, и да поясни е, един сложен процес. И съдиите осъзнават този апел и те априори гледат благосклонно на развитието на съдебната процедура. Аз всъщност искам да призова за премахването на пречките, които пречат за доброто прилагане на директивата за медиацията, за да може да се помогне на гражданите. Първо, говорим за конвенциалната медиация, която се провежда изцяло без намесата на съдията. Да, в Европа това беше много успешна форма, в повечето случаи. Е, медиацията обаче е, е, се прави от е, съдията. Много трудно да се постигнат статистически данни, но тази форма на медиация има известен успех. Самия факт, че тази юрисдикция отхвърля намесата на правосъдието засилва, засилва конвенционалната медиация. Сега съдебната медиация е унаси, която е ам, приканана от съдията и която се използва в повечето държави. Може би ще ви се стори странно, в повечето държави на Европейския съюз правните разпоредби или общите правни принципи искат от съдията да, да уреди извън съдебно уреждане на спора, но а, съдебните инстанции показват, а, че има а, случаи, в които съдиите не прибягват а, до а, медиация. Има и други пречки. Една от тях е, че директивата се занимава с, с външни аспекти. Държавите, които са транспонирали директивата, имат нови правила, а, които се отнасят както за вътрешната ситуация, така и за трансли, а, транснационални дела. И ще трябва съдията да използва не само националните правни норми, но и други форми и това е форма на дискриминация. С транспонирането се отива по-далече и се получава едно транснационално измерение. Аз тук искам да спомена няколко примера, за да се вместя в минутите, които са ми дадени. Националните държави отделят много важно значение за определяне на приложното поле на директивата. Там се говори за а, о, страните, които биха могли да се противопоставят. Тук говорим за националните републики. Също така се говори също така за ограничения, свързани с поверителността. И тук са няколко от трудностите, защото а, сред според някои държави е, медиацията е, е свързана с, проблеми на конфиденциалността, на повредителността, която трябва да се запази. Също така трябва да се каже нещо и за общото отсъствие на процедурата на медиация тъй като а, разликата, например, в Обединеното кралство между едно съдебно производство и медиацията е огромна от гледна точка на разходите. Има държави членки, които а, познават практиката на медиация от много години. И трябва също така да се посочи, че медиацията трябва да се насърчава колкото е възможно а, повече. Не всички държави са включени в процедурата на медиация в своето нормално съдопроизводство. Това не е, не е интегрирано в един общ набор на средства за решаване на съдебни спорове. За някои от тях това е една допълнителна мярка. В някои държави членки се опитват а, да избегнат присъствието на адвокатите по време на медиациите и тяхното присъствие среща голям отпор. Това са организационни пречки, има и други пречки, например, място място, където да се провежда медиацията. Има и други е, пречки, включително несигурността във връзка с възможността самия съдия да извърши медиацията. Е, една голяма пречка е, че е, съдиите в крайна сметка препоръчват а, е, процес процедурата на а, помирение. А, има и форми на помирение, което отнема време и тогава съдиите решават, че помирението, ако не е успяло, може да се премине към медиацията, като се използва формата на медиация, предвидена от директивата. И също така може да се каже, че е необходимо да се даде сериозна подкрепа на процедурата на медиацията, защото чрез нея се уреждат редица спорове. И един друг една друга пречка, която трябва да спомена, това е факта, че в медиацията има редица конкуренти и това е омбудсмана, помирителните процедури, при които има липса на прозрачно, следователно те провокират резерви, е, тъй като не винаги водят до справедливо решение на спора. И в заключение, независимо от пречките, един общ модел на медиация е изключително важен е, е, и той дължи много на концептуалните измерения на директивата, тази рамка, която е създадена, създава норми, референтни норми, които дават възможност на е, държавите членки да раздават правосъдие и тя може да се използва в държавите. Там може да се използват различни форми и техники на медиация, с което да се подпомогне директивата. Директивата е, може би, твърде гъвкава, твърде обща и това всъщност понякога води до хаотичен и дълъг процес. Аз мисля, че парламента трябва да а, приеме 2016 година като крайна година, но това е за изприлагането на директивата, но това бяха общи впечатления за използването на медиацията в Европа и мисля, че съдиите е, приветстват тази норма, независимо от голямата и гъвкавост и е, общи характер. Е, ние наистина можем да поздравим Европейския парламент че одобрил директивата в сегашния вид. Благодаря, Франк. Сега преминаваме към господин Масияй Бълбрович. Той е председател на Националния съвет за а, правни съветници в Полша. Имате думата. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министре. Днес искам да ви представя гледната точка на един медиатор, като обхвана социалните и психологичните аспекти. Аз е, работя и като медиатор, а също работя в правната област. Един а, процент от гражданските дела подлежат на медиация. Това беше казано преди малко. Обаче има случаи, в които 75% от делата се разрешават чрез медиация. В други съдилища този процент е 90%. И така, поставя се въпроса, защо медиацията не е толкова популярна в Европа. Сега ще ви споделя, разбира се, полския опит – и ще се позова на редица изследвания на някои институти, също и, и допитвания, резултати от допитвания. Може би това, което ще кажа, не се отнася само до Полша, а обхваща и други държави членки. Първият проблем, който искам да ви представя, е свързан а, с лошия процес на социализиране. А, тук става въпрос а, за възпитанието. В училищата не се учи как да се разрешават конфликти. Когато не сте се научили на това, вие реагирате на конфликтите с агресия и насилие. В много държави членки младите хора не се научават на това как да се държат в едно модерно общество. Може би в училищата трябва да се започне обучението по медиация. И по този начин учениците ще се научат как да подхождат конструктивно към проблемите и как да ги разрешават. Значи този процес трябва да започне още в училищата. Допълнителен проблем, който може би е характерен за Полша, става въпрос за следното. В Полша някакси а, хората не ценят а, авторитета. В а, фамилията няма човек а, или член на семейството, който а, да има авторитет, който да бъде зачитан и съответно а, на медиатора не се отделя съответното а, уважение и зачитане при разрешаването на случаите. Ето а, защо липсва и уважение и доверие към медиаторите и по тази причина има и малко случаи разрешени чрез медиация в Полша. Тук става въпрос и за един друг проблем – 72% от ответниците по отделните дела биха се доверили на чуждо лице. Това означава, че ответниците по спора не биха се доверили на медиатор, когато не познават. Смятам, че такъв проблем съществува в редица държави членки. Хората не знаят също така какво е това медиация, не знаят, че има такава възможност. И ето защо те не се нуждаят от медиация. Това не е характерно само за Полша, това е типично и за Германия. Няколко университети в Германия проведоха изследвания в тази област. И от тези изследвания стана ясно, че големи концерни в Германия са наясно с медиацията, но въпреки всичко не се решават да използват процеса, свързан с медиация. Така или иначе, около 70% от малките предприятия не знаят какви са техните права. Те не не осъзнава, че извършват дейност, в която могат да се възползват от правна защита. С други думи, медиацията все още няма а, тази добавена а, стойност, която и се полага. Какво обаче може да се направи в а, такава ситуация? В държавите членки, където медиацията е успешна, а, стана ясно, че ус... Успехът се дължи на това, че а, се прилагала първо съдебна медиация и след това извън съдебна медиация. Обаче а, няма успехи в рамките на съдебната медиация, когато съдиите не се възползват а, от нея. А, от тази гледна точка а, съдиите трябва да бъдат обучавани по медиация. Що се отнася до извънсъдебната медиация? В извън ам, съдебната медиация, медиаторът не се ползва с достатъчно доверие и авторитет от ответниците по спора. Значи, а, медиацията трябва да се провежда в, в ам, рамките на съдилищата, както е в а, Англия. Необходим е също и социален маркетинг, обществени, разяснителни кампании, програми, които да се изпълняват още в училищата, в средните училища. И така всички, възможно най-много хора, да могат да научат какво е това меди... медиация. В Полша се провежда една информационна кампания съвместно с синдикатите – и тази кампания е финансирана от Фонда за сближаване. И а, относно тази а, кампания мога да кажа, че вече са на лице първите успешни стъпки. Хората са и наясно какво е това медиация. Това съвсем ясно показва, че без информационни кампании няма как да се постигне успех. Благодаря ви. Благодаря, каза председателя. Сега преминаваме е, към Кристиан Дуве. Той е партньор в Фрешфилд. Yes, thank you very much. Благодаря много, господин председател. От името на Европейската организация на адвокатите. А, а, искам да си изкажа, но не знам дали е възможно изобщо да си представи човек, че може такава разнородна раз, а, а, и интересна група да бъде представена, но това поне може да се каже, че е позицията от правна гледна точка или от гледна точка на професионалистите в сферата а, по ситуацията преди и след а, директивата за медиация. Нека да започна, казвайки няколко по-общи думи от а, общо правна гледна точка по, въпросите, по проблемите на медиацията. Идеята а, за разширяване на възможностите за уреждане на спорове е много добре. Освен това, концентрирането на усилията в извън съдебната фаза е много по-добре, отколкото в съдебната. Плюс това, четвърто, се подобрява ефективността на работа с тези спорове, както страните, така и съответните професионалисти в правната сфера. Разбира се, върховенството на закона трябва да бъде първозначно и като последица достъпът до правосъдие трябва да се разшири, давайки възможност за повече варианти, за повече инструменти правни за разрешаване на спорове. На следващо място бих искал да отбележа, че от гледна точка на адвокатите, директивата за медиацията беше малко съмнителна, не съвсем изяснена. Моят съсед вече по място вече говори по въпроса, но ние не говорим за някакво социално явление, което е, се изисква да бъде разрешено от страна на населението, а това е инструмент, правен инструмент, който се представя на преден план и се пропагандира от поредица от заинтересовани страни. Трансграничното регулиране на споровете наистина е мечта или цел за много но може би е трудно да се предоставят аргументи, показващи че в контекста на медиацията могат да бъдат поставени поредица от трансгранични спорове. Ето защо адвокатите смятат, че директивата привлече вниманието за създаване или пропагандиране на повече опции за уреждане на спорове. Ето защо смятаме, че прилагането на директивата ще има, ще създаде доста по-равни позиции и условия за страните, като ще се ползва и медиация. Освен това, това ще бъде стимул както за правистите, така и за страните по споровете да търсят други начини за разрешаване на спорове извън съдебните. Както каза и Джузепе Де Пауло, например, проактивност или активност от страна на съдиите – а, или както се избра от законодателя в Германия, да се превърне в задължение от страна на а, съда в случай, че други альтернативни методи са били използвани или съответно не са били използвани за уреждане на дадени спорове и в трудовото законодателство. Трето – гледната точка на правистите по отношение на директивата за медиацията пред и нейното влияние след приемането й, влизането е пардон в действие, се смята, че директивата или ни кара да бъдем наясно или да осъзнаем, че а, има вече някои модели а, за а, постигане на споразумение а, извън съда, а именно чрез помирение. Знаем, че почти глобално е прилагането на такива а, методи. Разбира се, беше направено а, анализ а, и беше проверена ситуацията в различни части на света. Е, смятам, че щеше да се помогне много на световната търговия и на европейската търговия, ако се бяха опитали авторите е, да се е, държат близо или да не се отдалечават особено много от именно тази доста добре разпространена в света практика за помирение в търговските спорове. И също така, щяхме да можем да се възползваме и от предимството, а да използваме и а, законите а, за арбитража, които отдавна вече функционират в поредица от държави по света. Що се отнася до ситуацията преди и след директивата на Европейския съюз за медиацията, мога да кажа, че 13 са държавите членки, които са приложили напълно директивата и са транспонирали в своето законодателство. Ако използваме Германия за пример, трябва да кажем, че няма кой знае каква голяма промяна, защото основните разпоредби, що се отнася до конфиденциалността, до а, тези давностни срокове и поредица от други щекотливи елементи – има такова правно законово уреждане преди да се появи директивата, така че кой знае каква промяна не е настъпила. За мен ще е интересно да чуя а, как стоят нещата в другите държави членки защото в Германия а, а, всъщност се създаде с а, а, транспонирането на директивата една по-широка правна а, основа и сигурност а, за съдебната медиация. И защо, а, това означава, че а, съда или съдия би могъл да а, използва метода на медиацията и в същото а, време а, поредица от други експерти, т.е. професионалисти в други сфери, също а, биха могли, и то с удоволствие, да изпълняват а, тази роля на медиатори, особено след като бъде фиксирана някаква а, такса, която да се плаща за съдебната медиация която доскоро се правеше безплатно поне в нашата страна. Това би могло да бъде също силна страна на директивата. Е, също така тя повдигна и много дебати за качеството, за а, квалификацията на участващите в процеса на медиацията. Така че с това смятам да спра. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега преминаваме към представители на бизнеса. Господин Винсент Тилман, който е съветник в европейските камери по европейски е, въпроси. Благодаря, господин председателю. Еврокамерите всъщност са част от асоциацията на търговските камери в Европа. Ние се занимаваме с медиация в различни държави, членки, както и с предоставяне на други услуги. Искам да дам малко представа относно подхода към тези услуги като цяло. Ще поговоря за въздействието на директивата, без да навлизам в подробности. Колегите вече говориха за това и ще говоря с за някои други бележки в края. Бизнес подхода и големите компании се опитват да включат альтернативното разрешаване на спорове в своите практики. Те разполагат с експерт от юристи. Малките и средните предприятия, от друга страна, са изправени пред по-малко спорове, които обаче са с, с по-технически характер. Основният проблем там е свързан с плащането. Това не е най-традиционният от гледна точка на медиацията конфликт, когато става въпрос за строго технически спорове, тогава те се обръщат към специализирани юристи. Не е изненада, че големите компании се опитват да избегнат риска и да запазят а, своите добри дългосрочни отношения, а малките и средните предприятия предпочитат да се обръщат към съдилищата. Както колегата Джузепе Депало подчерта пред няколко минути, редица големи е, компании много рядко използват медиацията, когато става въпрос за спорове с други е, компании. През 2006 година се публикува едно поручване, според което 2% от а, е, споровете се препращат към схема за альтернативно разрешаване на спорове. Тук не става въпрос за медиация. Джузепе говори и за едно по-скорошно проучване то представя още по-песимистични данни. Важно е да се осъзнае, че е много трудно да се съберат данни относно броя и областите, в които се използват медиация. Процесът много често е поверителен, много често няма задължение да се регистрира такъв процес на медиация при каквито и да било компетентни органи. Така че единствените данни, с които разполагаме, са свързани с ограничена статистическа информация. По-притеснително според мен е липсата на познание сред компаниите относно медиацията. По-малко от 20% от МСП знаят какво представлява медиацията – Обикновено компаниите, които вече са участвали в медиация, са готови да използват този вид разрешаване на спора, ако има естествено такава необходимост, ако има друг спор. По отношение на въздействието на директивата за медиациите, не искам да говоря за трансграничните елементи. Колегата Верух Страте говори за това. Нека да поговоря за качеството на медиацията. Директивата не се опитва да създаде един режим за медиация, нито пък се опитва да регулира медиацията и професията на медиатора. Има обаче механизми за контрол на качеството. Някои страни решиха да приемат системи за акредитация за медиаторите, например в Белгия, в Румъния, в други страни. В Белгия, например, има федерална комисия по медиацията, в Румъния има съвет по медиацията. Преминава се процес на акредитация и се създава списък с акредитирани медиатори който се актуализира. Важно е да се разбере, че последиците от медиацията не са едни и същи навсякъде в Европа. Първо, защото няма акредитация навсякъде и, и второ, защото критериите не са едни и същи. Смятаме, че качеството на медиацията може да се повиши Една от бариерите пред повишаването на качеството е, че има изисквания за това как човек може да стане медиатор, които не са едни и същи в държавите членки. Може да има случаи, в които, например, един британски медиатор просто не може да извърши своята работа в Белгия. Освен това, по отношение на изпълнението на решенията. Член 6 от директивата казва, че едно споразумение чрез медиация може да се изпълни от съд, друг компетентен орган, съдия или а, автентични инструменти. Всички а, се сещаме тук за съдите, за нотариусите, например, които могат да изпълнят решението. Интересно ще е да се види до каква степен тази възможност може да се даде и на центровете за медиацията. Естествено, тук има нужда от критерии за качество. Мисля, че трябва да укрепим работата на институциите, които работят с медиация в Съюза. Ще поговоря за това след малко. Пазара за медиацията все още не е достатъчно добре развит и трябва да работим усилено за много юристи е, ADR като е, съкръщение все още е, е обект на подигравки. Има много събития, много семинари, на които може юристите, практиците да се запознаят с това какво точно представлява медиацията по отношение на общественото финансиране. Има нужда от обществени средства, за да се развие пазара на медиацията, но не смятам, че това заделяне на средства трябва да отива за обучение на медиаторите не трябва да влагаме допълнителни средства. Защо? Защото има риск. Така може да се създаде нелоялна конкуренция между съществуващите вече центрове и новоплавяващите се такива центрове за обучение на медиатори. Но трябва да се обучат естествено малките и средните предприятия, че могат да използват този процес. По отношение на институциите, които използват медиацията. Центровете за медиация са свързани а, е, с а, е, развиването на пазара за медиация. Много центрове за медиация имат възможност да събират е, информация за процеса на медиация, продължителността, успеха и процента на успех те могат да доразвият всички тези политики и това ще е от полза един начин да се подсили тяхната работа е да се накарат те да приемат медиацията като нещо, което те трябва задължително да изпълняват. Говоря за решението, постигнато чрез медиация. Освен това, може да се изготвят показатели за успеха на тяхната работа, например, времето, разходите, които се използват, за да се стигне до решение в хода на медиацията, както и трябва да се развият механизми за качеството на контрола чрез процеса на медиация. Благодаря. Благодаря. Сега гледната точка на потребителите ще представя Андрю Ликер, който работи в УФР Стивенсън Селитисърс. You, Благодаря, господин председател. Аз е, се занимавам с правосъдието за а, уязвимите хора. Искам да и се въпроса дали медиацията им помага или им пречи. А, това се използва в а, поземлени, поземлени спорове и в други сфери. Това е бързо, ясно, ефтино решение на а, споровете. Успеха зависи от това дали страните искат да участват. В Великобритания съществува проблем с, с това, че държавите, а, че страните не искат да се подложат на медиация, особено тогава, когато става дума за държавни органи. Влизането което а, понякога е доброволно, след което обаче няма желание да се работи в медиацията и тя е безсмислена. Има също така а, едно забавяне от страна на застрахователите и също така разходите, например, за медиация. Би трябвало е, да се постигне по-добра економическа експедитивност. Медиацията може да се използва в редица ситуации, включително в спорове между членове на семейството или съседи може също така да има случаи на членове на семейството с техните юридически представители, които да участват. Следователно се а, оставя на медиатора да реши какво трябва да направи. Много често медиатора не е може да формулира добре проблема и а, понякога съществува риск двете страни да раздалечат позициите си още повече, но един добър медиатор би трябвало да се справи ситуация. Ние а, виждаме случаи, при които след медиация отношенията между спорещите страни се подобряват. Медиацията е достатъчно гъвкава, медиатора също така е добре да познава имущественото право, когато разглежда имуществени спорове. Аз изпомням едно заседание, което започна в 10 сутринта, в много студено място. Въпросите бяха решени някъде около по полунощ. Това беше на 5 ноември, когато има а, фа, фойерверки и а, пиратки. Така че след 7 часа ние бяхме а, изложени на този шум. Също така в медиацията по имуществени спорове, по прихвърляне на имущество, сме виждали случаи, а, при които, да кажем, двете страни искат да получат едно по-добро имущество. Също така, в спорове с много страни. Например, имахме един случай, в който имахме стотици земевладелци, собственици на земя, които се съдеха. Обаче по формове, формите на решения, които доведохме, един от които беше а, кръгла маса доведоха до някакъв успех. Ако зададем въпрос успешна ли е медиация, да, наистина успешна е. е тя може да доведе до а, уреждане на спора. Дали ще донесе промени а, в резултат на, на директивата? Има някои тревоги. А, Самия факт, че директивата се прилага само при трансгранични ситуации е проблем. Това дава възможност на държавите членки да имат много голяма маневрируемост при решаването на трансгранични спорове и това не е добре. Втория проблем е, че става дума само за медиация, а не се, е, не се използват всички е, видове на альтернативно уреждане на спорове, например закона за е, сътрудничеството при а, е, водене на спорове, съгласието на страните да не водят съдебен процес. Идеята е да се създаде атмосфера на сътрудничество при решаването на семейни спорове. И аз мисля, че ако беше е, разписана директивата по-широко, можеше да се включат така наречените случаи ADR, включително и избора на потребителите. Може би може да има проблем с, с а, бързината е, да се започне съдебен процес. И ако страна по трансграничен диспут иска да бъде третирана по-добре в едната държава, тя има стимул да започне съдебно производство в държавата, която ще й даде благоприятна позиция, подхода на че значи това не е ефективно използване на съдебни ресурси поради което следва медиация. Именно затова сме в това положение. Медиацията следва да бъде приветствена, но какво се случва тогава, когато страна започне медиация без правен представител и резултата е неблагоприятен, да кажем, уязвим съпруг или съпруга или някакъв друг потребител. Е, британската система се опитва да се бори с този проблем и ако а, е, съдията в съдебен спор смята, че е постигнато лошо споразумение, той може да го игнорира. Предложените системи на, системата, на английската система дават възможност е, евентуално а, юристите да имат фикс фиксиран, а, фиксирана такса. Повишава се също така информираността на потребителите. Член 6 следва да се урежда чрез медиация Член 8 също така урежда въпроса с давността и отново това се отнася само за трансгранични спорове, защото ако в една държава има вътрешен спор, той не се урежда от директивата а, ние смятаме, че все още има какво да се направи. Благодаря. Предвид времето, ако колегите са съгласни, ще продължим по реда, който е предвиден и въпросите ще бъдат зададени в последната част. Да, съгласни сте, добре. Сега преминаваме към следващата част, където се разглежда въпрос как може да бъде подобрено изпълнението на директивата. Тук са обхванати две изследвания. Първият оратор е Маргарит е Бояна Йовин Храсник. Тя е представител на Министерство по правосъдие в Словения. Благодаря ви. Моята задача е да ви представя изпълнението на директивата и хармонизирането и в словенското законодателство. Беше проведено подробно изследване на директивата и а, директивата беше проучена член по член. Няма да ви представям подробностите сега, но ще обхвана някои факти, които според мен са интересни, когато говорим за транспонирането на директивата. Също така ще ви кажа и ам, в кои аспекти словенското законодателство излиза извън рамките на директивата и след това ще ви дам информация за актуалното състояние на нещата и за това а, как а, ще се процедира в бъдеще. На първо място трябва да се каже, че преди 2008 година нямаше обща законодателна рамка в за уреждане на медиацията в Словения. В някои законодателни актове се споменаваше медиацията, но само като начин за разрешаване на споровете. Но а, не съществуваха никакви разпоредби, свързани с процеса на медиацията. Това обаче не означава, че медиацията не е съществувала на практика. Точно обратното. Ам Първата програма, свързана с медиация, е била въведена през 2001 година. И това е било в съда в Любляна. Беше използван пилотен проект и след това този проект се превърна в ем, една постоянна програма, изпълнявана в рамките на съда. Има и други съдилища, които изпълняват подобни а, е, програми и започнаха да а, развиват а, е, методи е, за решаване на спорове чрез медиация. През 2008 година беше дадена асоциация на организациите по медиация. И така, примерът на Словения показва, че медиацията може да съществува на практика, дори ако а, няма законодателна рамка, но, а, както и директивата посочва, а, отделните страни а, трябва да се позовават и да имат предвид съществуващата законодателна рамка. През 2008 година беше създаден проекто закон а, за медиацията в Словения и той беше подготвен от експерти от а, правния факултет в Любляна, също и от екип от практикуващи юристи. През май 2008 година беше прият този законопроект след, малко след приемането на директивата. Има само 20 члена, включени в закона за медиацията. Те са много кратки и те обхващат основни правила и принципи, свързани с процедурата по медиация. Е, има обаче случаи, които е, са извън рамките, са, са обхванати от е, процеса на саморегулиране. Ние също така взехме предвид окончателния вариант на директивата – И след като беше прият общата директива. Ние знаехме в общи рамки как ще изглежда тя и в крайна сметка взехме предвид опита от практиката. И така, в а, кои аспекти словенското законодателство излиза извън рамките на изискванията, а, свързани с а, директивата за медиация? Важна разлика има при обхвата. Директивата обхваща трансграничните спорове, а, а закона за медиацията обхваща а, вътрешни медиационни процеси и трансгранични спорове също така този закон обхваща и граждански и търговски дела, може да обхваща и други дела в зависимост от характера на спора. И ако няма някакъв друг специален закон, който да урежда съответния случай, може да се използва закона да се прилага закона по медиация. Друга разлика между а, двата законови акта е по-стрикните правила, свързани с а, поверителността на медиацията. Директивата обхваща само а, допустимостта на на доказателства в други процедури, а в закона по медиацията е обхваната поверителността, както в, така и извън рамките на производствата по медиация. Също така се обхваща и допускането на доказателства в други производства. Закона по медиация се отнася а, и до а, двете ответни страни, не само до медиаторите. Освен това се отнася и до трети страни. Това значи до всички, които а, са включени в процеса по медиация. Например, а, свидетели и други. И така, а, третия аспект, на който искам да се спра и който смятам, че е важен, е свързан с. А, правилата, свързани с давността на медиацията и пред, предписаните срокове, които не могат да бъдат изключени. Отделните страни могат да изключат повечето правила по общо по взаимно съгласие, но това правило по-скоро е изключение. Споменах в началото, че и използвахме законодателството а, като модел, но а, може да се забележи влияние от директивата и в а, други части от нашето законодателство. А, определението за медиация и медиатор съвпада с а, това в а, директивата. Също така бих искала да спомена и нещо а, друго. прибягване към медиацията, също и за събиране на информация за ответните страни. През ноември 2009 година беше прият друг закон и този закон се занимава само с ADR в по време на съдебни производства, а т.е. ответни страни по определено съдебно дело, които прибягват до медиация и се провеждат отделни меди, медиационни сесии. Това е специфичното. И сега ще кажа каква е настоящата ситуация, къде се намираме ние. Има медиационни програми във всички а, съдилища от първа инстанция. Има медиационни а, програми в един апелативен съд и се предвижда въвеждането на допълнителни програми а, до юни следващата година. Също така планираме извън съдебни медиации, както и медиации в рамките на съдилищата. Ако имам възможност, ще ви информирам за развитието на извънсъдебните медиации. Това е за сега. Благодаря ви за вниманието. Grazie. Diamo la parola alla dottoressa Augusta Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин госпожа Августа Янини, кой, която е ръководител на правната служба в Министерството на правосъдието в Италия. Благодаря много, наистина, за това, че ме поканихте да дойда тук и да се възползвам от възможността да ви представя правното прилагане на текстовете на директивата по медитация. Медиация, извинете. Няколко са новите неща. На първо място, това не обхваща само трансграничните спорове. Ние имаме намерение да покрием всички спорове, касаещи гражданското и търговското право в нашата страна. Освен това, условието а, за задължително преминаване през а, други процедури преди да се влезе в а, съда е добре. А, просто това е като цяло идеята за медиацията. Медиация като инструмент, който може да се използва в търговско-правната сфера. Знаем, че адвокатът е задължен да информира страните за това, че има възможност да се възползват от процедурата по медиация, така че трябва да се премине първо през тези първи, първоначални етапи и след това да се продължи с съдебна процедура. Освен това, за нашата страна наистина е огромен този въпрос е, и от финансова гледна точка. Хората трябва да осъзнаят колко много им струва струва всъщност. Има някои категории професионалисти, които би трябвало да имат достъп до този тип процедури и в съответствие с италианското законодателство правистите всъщност съвсем автоматично ще бъдат включени в списъка на медиаторите. Няма да навлизам в особено много а, подробности, но а при, в италианското законодателство се подчертава доброволният елемент. Когато а, а се обърнем към съдяние, вече очакване, и очакваме съдебно решение, което ще уреди спора, но се опитваме да не стигаме до там. Има поредица от последици, а, които могат да бъдат избегнати, ако не се прибягва направо към съдебен процес и да се очаква съдебното решение. Когато става въпрос а, за а, наследствено право, за семейно право, а, за наемно правни взаимоотношения – родителски задължения и права и така нататък. Знаем, че има мерки за задължително използване на медиацията вече в продължение на една година в Италия. Разбира се, реакцията на а, правната професия беше доста бурна много от юристите бяха възмутени и те не приемаха медиацията. Медиацията може би би могла във връзка в случая на съдята да бъде едно приканване или най-малкото учтиво информиране на страните, че могат да преминат през медиация. Но има и други ограничения, които са предвидени в определението на медиацията – преди да се започне е, тази доста по-сложна или доста по-сложни и скъпоструващи процедури, а, може би наистина си струва да се опита с другите варианти, за да а не се окаже, че са пропуснати някои по-лесни и по-малко струващи процедури преди да се отиде до съдята. Принципът, е, създаден, внедрен в директивата от европейският законодател, а, означава също така и искане или молба за уреждане на съдебен, на, извинете, на спор, а без съдебна намеса трябва да се фиксира и максималният срок а, за, приключване, за приключване на една процедура по медиация, кое, който срок не би трябвало да бъде повече от 4 месеца. Както можете да видите на слайда, законодателите изработиха няколко правила – автономността на страните е основната, а органите или лицата, занимаващи се с, с помирение във всичките му варианти, е, са всъщност не чак толкова добре урегулирани. А знаем, че 15 дни за определяне на медиатор или за избиране по-скоро на медиатор от спорещите страни е като че ли доста кратък а, срок. Добре, избира се медиатор. А, понякога се случва медиацията да се провежда от двама медиатори, защото са избрани от двете страни. А, разбира се, стига да не се увеличават прекалено много разходите и да останат все пак по-низки от един съдебен процес, тогава си струва. Знаем, че е, изявленията и а, фактите, до които е достигнато по време на процеса на медиацията, не могат и не се използват в един евентуално следващ съдебен процес. Защото принципа на конфиденциалността покрива а, всички, които са в ролята на медиатор. също така е възможно да бъдат добавени и а, разпоредби, касаещи евентуални наказателни мерки а, и глоби в случай на това, че след като се постигне едно споразумение а, в резултат от медиацията, то трябва да стане задължително за изпълнение от страните така, какви са ползите за страните да използват медиация, ами може да се използва освобождаване на тези суми от данъчно облагане или приспадане на тези суми, а, за да може това да служи като стимул е, до 50 000 евро може да достигне регистрационната такса, съдебният процес и държавните такси, свързани с него, могат да струват още много и тогава, тъй като не всичко е унифицирано, а може да се окаже, че сумите са твърде големи. Ако медиацията обаче е неуспешна, максимума, който се плаща е 2500, а ако е, е успешна, се плаща по 500 на стран, от всяка страна. Обаче а, трябва а, медиаторът да бъде регистриран в даден вид регистър а в Министерство на правосъдието. Какви са изискванията за работещите проф... в тези агенции, агенции за медиация? А, максимум е, например, 30 човека да работят най-много. Разбира се, също така професи... експертите в тези агенции по медиация трябва да бъдат обучавани най-малко по 4 часа а, на съответния период всяка година, на две години а, а, периода на обучение по-дълъг, който трябва да преминат. Както виждате, тук е написано опреснителни курсове най-малко 18 часа на всеки две години, за да се подобри качеството. Трудно е. да се предвиди какви ще са резултатите от е, а, такова пом, процедура на помирение или на медиация, а в а, държави, където няма такава култура, такава атмосфера на а, медиация, например в Италия. Благодаря ви. Сега преминаваме към третата част, в която става въпрос за формите на медиация, форми, които са извън включените в директивата по медиация. Имаме група от посетители от Унгария. Приветствам ги с добре дошли. Надявам се, че дискусията ще ви заинтригува и ще може да вземете нещо от тук и да използвате в професионалното ви ежедневие. И така, преминаваме към а, следващия оратор. Това е госпожа Маргарита Гарсия Томе. Тя е директор в университета в Саламанка в Испания и тя е специализирала медиация. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте на това изслушване. Нека да кажа няколко думи за влиянието на директивата за медиация върху испанското законодателство и как нашите закони се съобразяват с разпоредбите на директивата. В момента имаме проекто закон в областта на търговското и гражданското право, кое, който скоро ще се приеме. Имаме автономни региони в Испания, които изпълняват разпоредбите на директивата. Имаме и национални закони, които вече постановяват, че трябва да се съобразяваме с принципа на медиацията, механизма на санкции, е, на одобрение, за да се работи като медиатор в Испания, трябва да имаме университетско образование, трябва да сте обучени като медиатор. Няма обаче единни критерии по отношение на образованието на медиаторите. Няма единни критерии, на които те трябва да отговарят. Например, какви курсове те трябва да са преминали, какви предмети трябва да са изучавали те там. Ако въведем единна система, това ще увеличи качеството на медиацията, според мен. Това ще доведе и до по-добро съобразяване с разпоредбите на директивата. Много е важно медиаторите, които са обучавани в един район на Испания, да могат да практикуват навсякъде. Не всички национални закони за медиация се съобразяват с разпоредбите на директивата. Много често разпоредбите на директивата не се транспонират в тяхната цялост. Това означава, че медиаторите не отговарят напълно на директивата. Освен това, не е задължително да си регистрирам в регистъра на медиаторите. Само тези, които искат да се възползват от съществуващото законодателство, са в този списък. Други хора, които не са особено добре обучени, също могат да действат в качеството на медиатори и това подкопава качеството на услугата. Надяваме се, че проекто закона ще доведе до по-добра регулация по отношение на стратегиите за альтернативно разрешаване на спорове. Смятаме, че тя е добра и ще отнеме от бремето върху съдите, товара, е, работата, която те трябва да извършат всеки дон. Е, този процес на медиация може да помогне в трансгранични случаи, когато става въпрос за търговски спорове, например, е, спорове от сферата на гражданското право, естествено наказателното право тук не се покрива, но семейното право, например, може да се покрие. По отношение на давността, проект закона в Испания постановява, че няма да има давност ще има замразяване обаче на процеса, ако не се постигне споразумение в определен период. Например, ако за 15 дни не се случи това, ще трябва да се обърнат към съда страните по спора. Много е важен аспекта на доброволния характер на медиацията в Испания. Регионалните закони в нашата страна гарантират конфиденциалността, освен това конфиденциалност по отношение на съдържанието и на характера на спора, когато един процес на медиация е бил временно замразен и след това започне отново, може да се стигне до проблем. Защо? От една страна, правната система използва информация като доказателства информация, която е била в хода на медиацията и това нарушава принципа на поверителността от една страна. От друга страна, приложеното поле на понятието поверителност не е уточнено на национално ниво. По отношение на доброволния характер на медиацията. Проекто закона в Испания в своя член 7 казва, че медиацията ще е доброволна, освен когато говорим за искове, свързани с много малки суми. Проекто закона казва, че медиацията ще е доброволна, освен ако не става въпрос за суми, които са под а, известен а, прак. Може да има и предварителна медиация в такива случаи. Тя обаче може да се окаже задължителна и полезна. Мисля си, че първоначалният етап на медиацията трябва да е задължителен. Това трябва да е нещо като предварителен етап преди пълнокръвния процес на медиация. Националният проектозакон в Испания постановява какви трябва и да са медиаторите. Те трябва да имат университетско образование, да нямат досие в полицията, трябва да са застраховани като трета страна и да бъдат регистрирани в някакъв регистр на медиаторите, може да са част от някаква асоциация на медиаторите. Не е задължително обаче да преминават през задължителни обучителни курсове, курсове свързани с а, етиката, свързани с а, въпросите на гражданското и търговското право. Ако не се въведе подобно изискване за бъдеще, това ще навреди на качеството на медиацията. Член 43.2 от проекто закона в Испания казва, че нищо, което е в разър с закона, не може да се предлага в хода на процеса. Медиатора трябва да е обучен да разрешава спорове, защото иначе е, просто няма да има полза от него. Всички медиатори, както казах, трябва да имат университетско образование. Има насоки в Европейската директива, които трябва да се изпълняват – според тях, медиаторите трябва постоянно да се обучават, за да се повиши качеството на услугата. Смятам, че трябва да има обаче добро първоначално обучение за евентуалните медиатори. Директивата оказа сериозно влияние върху испанската система на медиациите. Транспонирането на директивата ще доведе до нещо ново в законодателството на Испания. Медиацията се регламентира чрез национални и регионални закони. Имаме нужда от държавен общ закон, обаче в Испания, който да регулира по-добре процеса. Регионалните закони съответно ще трябва да бъдат изменени, защото е, компетенциите и правомощията на регионите са различни спрямо тези на страната. Съответно, регионите ще трябва да изменят своите закони трябва да има координация съответно между държавата и между различните регионални правителства и органи. Целта е медиаторите да могат да практикуват в цяла Испания, за да се избегне вакуум от юридически характер. Транспонирането на директивата ще засегне съществуващите закони някои съществуващи правни механизми ще трябва да се изменят. Трансграничните спорове са включени в проекто закона в Испания. Транспонирането на общностната директива ще се извърши както трябва. Проекто закона за медиацията казва, че споразуменията и резултатите от тях ще са задължителни за двете страни, все едно с решение на съдилища. Член 43 казва, че в Испания могат да се приложат решения на трансгранични медиационни процеси, само ако е на лице необходимата авторизация за това. В съответствие с директивата, една от задачите на испанския проекто закон е да регулира разходите. Медиацията няма да е безплатна, но разходите ще са по-низки, отколкото при обикновен съдебен процес. Нищо не се споменава за таксите за медиаторите. Не се прави и разбивка на различните такси. Независимо дали има споразумение или не, след процеса разходите ще бъдат поети от страните. Член 16.3 казва, че медиацията ще доведе до продължаване на процес или по-скоро за избягване на процес в съда. Много често страните не искат да се обръщат към съда поради сериозните разходи. Медиацията е естествено не е задължителна, но всички, които се обръщат към медиаторите, ще трябва да получат и правна помощ, тъй като в крайна сметка медиацията ще е свързана и с разходи. В заключение, трябва да кажа, че в Испания медиацията има слаби и силни страни. Много от слабите страни доведоха до това, че много трудно медиацията може да пусне корени в Испания. Трябва да засилим критериите, свързани с медиацията. Искам медиацията да е стабилна като процес. Смятаме, че Европейската федерация трябва да установи стандарти в цяла Европа и да действа като координиращ орган. Имаме нужда от етичен кодекс за медиаторите. По този начин те ще успеят да практикуват в целия Европейски съюз, особено когато става въпрос за трансгранични спорове. Благодаря. Благодаря. Е, Следващия оратор е господин Матей. Той е адвокат е, и медиатор е, от Румъния. Имате думата. Вас foarte mult. Благодаря, господин председател. Аз бях наистина много се зарадвах на оптимистичния тон на този на този семинар, особено във връзка с транспонирането на директивата в държавите членки. Аз а, а, на своя ред ще се опитам да не бъда песимист. Няма да говоря за проблемите за прилагането и за транспонирането на тази директива. Смятам, че транспонирането е успешно, макар и малък успех. Ще ви, ще ви а, обясня какви са конкретните промени. Ако не разбирам основната цел на тази директива, ако не разбираме понятието на транспонирането, ако говорим за транспониране на директивата в националното законодателство и ако говорим за транспониране в конкретни аспекти на тази директива, ние можем да кажем, че директивата а, в Румъния се прилага успешно. Всички членове на директивата, на директивата са прияти в гражданското право, в семейното право на национално равнище. Ние обаче сме изправени пред а, известни проблеми във връзка с транспонирането на правните предписания на практика. Не на хартия, а на практика. И по-конкретно, малко ни е трудно да прием, да, да постигнем практически резултати с е, медиацията. И е, тук беше повдигнат примера за коня, който може да бъде заведен до ръката, но не може да бъде накаран да пие вода. Да, това беше шега, но това е един пример, който всъщност напълно реален и напълно конкретен. В Румъния има е, правни предписания, които дефинират и закона, и водата, и коня, и начина по който коня да бъде заведен до водата и в крайна сметка какво става? Всъщност коня трябва да пие вода, за да може да оцелее и да продължи да съществува. Не е достатъчно да има само правни предписания във връзка с медиацията, ако те не се прилагат ефективно и конкретно. И най-голямото като е, най-голямата прескриптивна норма вече съществуваше от 2006 година в е, румънското законодателство, например поверителността на производството, сроковете, възможността да се информира обществеността във връзка с медиацията, факта, че този, тази процедура трябва да, бъ, да осигури определено ниво на качеството, да се постигне също така а, някакво споразумение след тази процедура. Всичко това създаваше определени проблеми на национално равнище. На практика, още от 2006 година трябваше да минат две години, докато първия медиатор можеше да действа конкретно и да участва реално в процеса на медиация. Това беше. А в края на 2010 година има изменения вече, правната рамка е завършена и вече Европейската директива може да бъде интегрирана. И по-конкретно съдиите получиха нови компетенции, те могат вече да призоват страните да прибегнат до медиация. И това може да стане и в съд без допълнителни разходи за съответните страни, защото всички информационни дейности са безплатни. Въпреки това обаче, ако се погледнат официалните статистики за 2010 година в правната сфера, в сферата на правосъдието в Румъния, има 3 милиона дела в национален мащаб, които все още не са уредени и само 258 а, стигнаха до а, щастлив изход а, по пътя на медиацията е огромна разликата между а, ефективното използване и а, теоретичното използване на процедурата на медиация, която за всички, които присъстват тук, е а, безспорно, че това е една процедура, която дава редица предимства, а, спестяване на средства и други ползи. Например, в семейния код а, не се съдържат а, много конкретни уточнения относно използването на медиацията, но на практическо равнище се установява, че съществуват трудности, трудности за транспонирането в действителност на закона за медиацията, що се отнася до семейството. Там проблемите са свързани с разводите, грижата за децата, издръжката, разделен, делбата на общото имущество и съвместния живот. Що се отнася до делбата на имуществото, вярно е, че тук медиацията има големи предимства, печели се време, печели се, печелят се средства в сравнение с съдебно дело, но при други случаи, например там, където има деца, особено малолетни деца, там медиацията не е непременно а, а, силно използвана. И тук е, има голяма разлика между разходите, е, които се намаляват за е, процес в, на пър, първа инстанция и огромните ползи при използването на медиацията в бракоразводен процес. Например, за да има процес за бракоразводен процес или за издръжки и така нататък, разходите да приемем, че са 10 евро, но да се направи същото чрез медиация, разходите се повишават около 10 пъти повече. Тоест, 100 евро и спестяването на време и на средства във връзка с, с а, медиациите в семейното право в много случаи е иллюзия. Сега по въпроса за спестяването на време. Това може да бъде довод, но тъй като този процес не е хармонизиран за всички съдилища не може, и че не може да се а, и че има само предписания и теоретични норми, аз мисля, че и въпросът с времето е доста иллюзорен с спестяването на време. Необходимо е месеци, за да се постигне съгласие чрез медиация, необходимо е повече време а, за съда да приеме това съгласие. Да вземем, например, семейния кодекс, а, например, а, реших да използвам а, този а, ресор, защото а, тук напредъка беше много бавен. Необходими бяха две години а, преди първия медиатор всъщност да започне да работи. И сега, след а, а, директивата, минаха три години и това не е достатъчно дълъг период, за да може да се постигнат е, конкретни резултати, което не означава, че директивата не е транспонирана. Това не означава, че в средносрочен план не би било възможно да се постигнат видими резултати. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега ще отправим поглед извън Европейския съюз. Ще дадем думата на госпожа Цизана Шамликашвили. Тя също е адвокат и медиатор. Тя е председател на Организацията за медиация в Русия. Също е член и на Организацията на адвокатите. Благодаря, госпожо, а, господин председателю. Добър ден, дами и господа. За мен е голяма привилегия и чест да говоря пред вас по въпросите свързани с медиацията в Русия. Последните седем години посветих на аспектите, свързани с изпълнението на медиацията и насърчаването на използването на медиацията. Развитието на медиацията в европейските държави беше залегнало в основата на руската практика – също така ние използвахме и основните насоки и принципи, но те показаха, че всъщност този процес е много труден в отделните си етапи. Днес говорим с увереност за определени резултати и за поетите и направени усилия от страна на Руската федерация. Също така, това беше едно много голямо усилие да се запознаят населението в Русия с процеса на медиация, а също медиацията да бъде приета в правната култура. Русия е най-големия съсед на европейските общности, намира се между Европа и Азия и от културна гледна точка ние можем да допринесем за създаването и укрепването на добри съседски отношения, също и да се засилят економическите и културни връзки с европейските държави. Медиацията е нещо ново в Русия. Реакцията беше а, забавена. Действията, свързани с интегрирането на медиацията в руското законодателство, беше инициирано от е, влиянието на Европейската директива. Също медиацията трябваше да бъде институционализирана, а също се създаде правна основа, която а, да задвижи изготвянето на законодателни актове. И по този начин беше създаден на проекто Закон за медиацията в Русия. Медиацията беше е, представена на Европейския парламент от господин Медведев и влезе в сила от 2011 година. Това законодателство по медиация в Русия е а, напълно хармонизирано с европейската директива. Обхващат се семейни, а, търговски, граждански дела и се спомага и улеснява работата на медиаторите. Медиационните действия трябва да са а, гъвкави и трябва да се дава пълна свобода за избор на каква форма на медиация ще се използва. Трябва да се провеждат информационни кампании. Не трябва медиацията да бъде свръхрегулирана. За щастие, стимулите, които бяха използвани, доведоха до успех. Ответните страни могат да прибягнат към медиация по всяко време на съдебния процес и съдиите са длъжни а, да ги насочат, когато а, дойде подходящия момент. Медиацията е, е задължителна в е, някои а, е, случаи и всъщност медиацията трябва да отговаря на нужите, и интересите на ответните страни. Съдебната процедура по медиация може да бъде одобрена от е, съда като процедура за уреждане на спора. Също така се препоръчва на ответните страни да използват тази, тази възможност. Медиацията и в обществени спорове е препоръчителна. Ам, и ответните страни трябва да имат възможност да защитават своите интереси, да изразят своята воля. Медиацията и информацията свързана с нея е абсолютно поверителна. Има разпоредби, включени и в Гражданско-процесуалния кодекс. Законът не изисква някакви специални професионални, някакъв специален професионален опит от страна на медиатори. Медиатори могат да станат хора с различни а, професии, също и хора от академичните а, среди. Това значи, че медиатори могат да бъдат и професионалисти, и непрофесионалисти. Но професионални медиатори могат да оказват подкрепа. Има някои държави, в които е въведена програма за квалифициране на медиатори. Има условия които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде ам, разбрана по-добре, да бъде разбран характера на, а, и целта на медиацията. Медиацията а, е една стъпка напред към освобождаване а, на съдебната система от съществуващия товар. Авторите на закона за медиация бяха изправени пред различни трудности за това, че има дисбаланс между новите области от действия и също, че ам, опита и практиката са ограничени. Беше предвидено само регулиране в някои от дейностите. Също бяха включени професионалните организации, което отговаря на духа на медиацията. През април ще. През април беше създадена организация на медиаторите. Организацията ще се занимава с дейностите, свързани с медиационния процес. Русия е една страна, която обхваща, в която живеят хора от различни националности и религии. Важно е в тази насока да се разбере същността на медиацията, така че да се развие един успешен процес на медиация. Сега ще кажа няколко думи е, за сътрудничеството между Европейския съюз и, и Руската федерация при по-нататъчното изпълнение на медиацията. Русия може да стане партньор на Европейския съюз в насърчаването на медиацията в бившите страни на а, страните на бившия Съветски съюз като Русия помогне за по-добро разбиране на менталитета в тези страни. Русия може да оказва съдействие при решаване на трансгранични спорове, не само в Европейския съюз, ами и в спорове с трети държави. Като има се предвид, че нараства и броя на семейните спорове. Русия може да окаже съдействие в тази област. И така да заключа. Медиацията и а, създалата се нова култура за реагиране при спорове. Те а, ще доведат до намиране на един баланс а, на постоянно случващите се процеси, водещи до глобализация. Благодаря ви за вниманието. Благодаря сега имаме възможност да зададете въпроси. Смятам, че информацията беше доста всеобхватна, която получихте. Виждам, че няма въпроси. Явно информацията е била предостатъчна. Тази информация се надявам, че ще бъде взета преди при по-нататъчното изготвяне на доклада на госпожа Макарти. Моля, сега в заключение ще помоля представителя на госпожа Макарти да вземе думата. Io, eh, presente il commissario Barnier, eh, ci abbiamo molta fretta, non, non dirò niente. Благодаря. Предполагам, че комисарят чака, но все пак е необходимо известно време, макар и накратко, да обобща тази твърде интересна материя. Твърде много и различни бяха мненията, които бяха споделени от говорилите до сега. За нас е важно да се намери някакъв начин за обогатяване на документа, за който говорим, т.е. директивата. Наистина е добре а, да се подготвят предложения в писмен вид, за да го обогатим наистина. Благодаря. Благодаря колегата Белинго и на мен не ми остава нещо друго, освен да благодаря нашите гости и експерти за всеобхватната информация, която ни предоставих, информация, която ще можем да използваме. Преминаваме към следващата точка. Това е разговорът, обмяната на мнение с господин Барние. Ще го помоля да дойде тук на трибуната да вземе своето място. Je Willkommen, Още веднъж добре дошъл на комисаря Барне. Има споразумение с Европейската комисия, така че периодично да провеждаме обмяна на мнения в рамките на структурирания диалог. Ето защо поканихме комисар Барне сред нас и му давам думата. Благодаря, господин председател и добър ден на всички. Аз много се радвам, че се срещаме с вас редовно за подобен обмен на мнения. Много се радвам. Искам да благодаря и на вас, господин председател, и на много от вас за активното участие, което вие взимате в тези изслушвания, в тези конференции, монолози, диалози, които организира конференцията. Аз искам да ви кажа няколко думи за нашите намерения. Е, ще имате възможност е, да е, обмислите нещата, да направите предложение. Ние също така от днес или даже или най-много от утре ще е, се опитваме да работим също по законодателните е, предложения. Аз много добре разбирам нетърпението на вашата комисия е, във връзка с проблемите на вътрешния пазар. Ние имаме много работа пред нас в бъдещите месеци и разбира се, първият етап ще бъде в рамките рамките на закона за единния пазар и също така една част на този закон е закона за интелектуалната собственост, който ще бъде прият утре сутрин от колегията на Европейската комисия. В тази програма се преследват две цели, по които ще работим заедно. По интелектуалната собственост бихме желали да насърчим иновациите и творчеството. Също така нещо друго, което е свързано с компетенцията на вашата комисия, да се подкрепят малките и средните предприятия е, двете неща ще се гласуват заедно. Малките и средните предприятия са много често носителите на, нова, на новаторство. Милиони 400 хиляди предприятия създават най-много работна заетост. 24% е, от сектора е, са малки и средни предприятия, така че имаме много работа и мога да ви кажа, че съм на ваше разположение, за да работим бързо и добре. По въпроса за иновациите за подкрепяне на новия растеж. Говорих за интелектуалната собственост, която е в сърцевината на нашата работа, а, патентите, които са също така в ежедневния ни живот, марките и в хранителните стоки, и в техниката, от културните аспекти, вестниците, музиката, филмите. и Всичко това е ключа към иновацията и благодарение на а, тази интелектуална собственост. Е, а, твор, творците трябва да намерят средства за по-нататъчните иновации. Аз се надявам, че а, вътрешния пазар ще бъде първата основа за тази иновация. Ние ще защитим посетим нашите иноватори е, в, е, на, на, на, на международния световния пазар. Е, би трябвало да работим и да живеем с, с времето си, времето на Европа, времето на единия пазар, времето на интернет трябва да Използваме също така новата технология, предоставянето на филми и музика онлайн, а, културното разнообразие, дигитализацията, цифровизацията на европейското наследство. И преди да се впусна конкретно към предложението, което искам да ви направя, на първо място частните лица трябва да се възползват от тази възможност в сферата на интелектуалната собственост, а не само големите глобални играчи. Това е Европейската стратегия по интелектуалната собственост, която има за цел да улесни е, законодателството в сферата на иновации. Това е изключително важно за вашата работа, която вие вършите на базата на доклада на госпожа Гало която произведе дебат и тук аз чух всички се опитвам да отчета становищата и позициите на всичките групи. Междувременно министрите от Г8 се събраха по същия въпрос, но все още не е оформена окончателно стратегията. В нея има много конкретни неща. Вие сте работили много, включително и тази сутрин за единия патента, на достъпни цени, също така описанието на патента. Между другото, има един милион описания на патенти, които са златна мина за научните работници и ние трябва да ги предложим. Аз ще направя всичко първите европейски а, патенти да станат факт по време на вашия мандат, по време на моя мандат, а, както каза а, а, господин Андерс госпожа Рапкай, всичко това се, а, по, по, по този въпрос се работи. Но това беше първата тухличка. Сега по въпроса за писателите, художниците, продуцентите на филми, които са хората, които дават разнообразието в изкуството. Отговорили се на предизвикателството на цифровизацията. Тук има една сходимост по посока на цифровизация. връзка с това предизвикателство ще ви представя пет неща. Първият отговор е свързан с колективното управление това е свързано с, с цифровото управление на правните аспекти. Предлагаме до, до лятото да се представят мерките за колективното управление на интернета, което ще даде възможност да се запази нашето културно културно наследство, което сега се намира в нашите музеи, в нашите библиотеки. Утре ще предложа да се облегчи а, това разпространение, разбира се, а, на базата на правила. Тази директива ще бъде разгледана утре от нашите колеги, включително и документа за интелектуалната собственост. Също така, а, технологията за аудиовизуално производство и използването му в интернет. А, ще се изготви една зелена книга за аудиовизуалните изкуства. Сега по въпроса за частното, за авторското право, частното авторско право това аз отново ще започна работата, която беше блокирана между промишления сектор, за да се постигне една европейска законодателна рамка, която е по-ефективна. На пето място, до края на 2012 година, ще бъде готов доклад за прилагането на директивата от 2011 година, която съдържа правата за интелектуалното право. Това това е по въпроса за авторското право. По въпроса за марките е, и е, указанието на происход. Европейската марка беше много голям успех. Тя предизвика интереси от други е, страни в света. Имаме вече е, 1 милион регистрирани марки в е, имаше 98 000 нови заявления за регистриране на марки. И а, ще разгледаме някои въпроси за използването и защитата на марките и инвестициите, свързани с това. Също но има и а, защита на професионалните данни, защита на географския регион, също така държавите членки защищават някои от традиционните си а, продукти и би трябвало да се избере един приемлив а, а, единен а, закон за единия пазар. На четвърто място, зачитането на законодателството, свързано с патентите и марките. Това е свързано с борбата срещу фалшификатите, пиратството. Вие знаете, разбира се, отрицателните последици на фалшивите медикаменти или също така а, милионни а, работ... милиони употреби, които се а, нарушават чрез а, пиратските и фалшифицираните стоки. Аз ще дам акцент, ще сложа акцента върху а, онези, които се опитват а, да се борят срещу а, фалшифицирането, а, би трябвало да се създаде една по-добра база данни, по-добра познание за това какво представлява на практика фалшифицирането на стоките, за да може да се реагира добре и чрез а, новата европейска обс обсерватория на фалшификацията и на пиратството ще може да подобрите средства заедно с колегите ми. Ще а, се опитаме да подобрим работата по границите, ще се опитаме да подобрим а, откриването на фалшифицираните и подправи подправени стоки. Трябва да се одобри, да се подобри текста, за да може стратегията и директивата. Това са текстове, които утре комисията ще публикува. И също така трябва да се осигури по-добро сътрудничество с страните или регионите, откъдето които а, идват а, фалшифицираните сталки. Аз съм в контакт с а, а, власти в а, Китай, в Индия. В 2012 година ще се преразгледат правилата. Това вече ви казах и аз ви благодаря за вашия принос в консултациите, които започнахме. В момента се разглежда въздействието нещо от директивата от 2004 година. един отговор, разбира се, да се предоставят легални, законни стоки, но това не е единствения отговор. Нови търговски модели не могат да а, влязат в сила, ако не се а, осигури бдителност. Аз трябва да кажа, че не е необходимо непременно да се криминализира а, всичко. Аз ще отида малко по-далече. Трябва да намерим техническите и правните средства, за да може да се изкорени пиратството. Има няколко а, няколко примера какво прави фундацията Брейн да се реагира а, срещу срещу а, онези, които предоставят достъп към такива стоки. За мен нещо още, което е интересно, това, което каза госпожа Герингер за включването и на лица с увреждания. Ние работихме, публикувахме един меморандум за сътрудничество с заинтересованите лица, а, които са обект на този меморандум. Ние ще използваме а, измененията, които, както казах, се предвиждат до края на годината в директивата за авторското право. Ще работим по евентуалните изключения, а, за да може да се включат и а, а, хората с увреждания. Аз приключих по тези два големи раздела, които работихме във връзка с единия акт. Съвсем телеграфно искам да ви кажа, че през следващите е, седмици и месеци ще работим по различните форми на дружества, за да може да се гарантира мобилността и конкурентоспособността на малките и средни предприятия. С тук става въпрос да се пос постигне е, статут на европейското частно дружество. Благодаря ви е, с, за силната ангажираност по това досега досие. А, също така благодаря на а, съда в Берлин а, по, във връзка с резервите на германската столица. За да се постигне компромис а, за статута на малките и средните предприятия до 30 май. Тук се поставя въпроса също така и въпроса на госпожа Регнер за четвъртата директива. Не съм забравил този въпрос. Искам да кажа, че се опитвам да поставя нещата в логични ред, статута на Европейското частно дружество, преди да преминем към въпроса за преместването на седалището и четвъртата директива. Една друга сфера е намаляването на административните разходи, доброто функциониране на економиката. През юли ще предложа, ще направя а, предложение за изменение на четвъртата и седмата директива. Ние смятаме, че това ще провокира милиард и 700 хиляди като економия за малките и средни предприятия и това ще облегчи също така счетоводните правила. Това а, ще даде възможност на държавите членки да а, облегчат счетоводната работа на микропредприятията. Тук се постигна напредък след множество години, множество месеци, много месеци на блокирана работа в парламента. Аз ви благодаря и се надявам, че едно споразумение по а, микропредприятията на съвета следващата седмица ще ни позволи да се приеме текста на второ четене. Сега предложението за директивата за търговските регистри, която ще под добри трансграничното предоставяне на информация. Във вашия докладчик посочи, че гражданите, предприятията, публичните власти, всички те ще имат полза от а, търговските регистри. Също така работим да намираме модерни е, правни решения. Имаше една конференция, в която е, участваха много ваши представители във връзка с правото на частните дружества. Аз на тази тема а, лансирах една мащабна консултация по а, зелената книга и ви благодаря за вашия принос към а, този проблем. Един друг сектор са предприятията, които допринасят за растеж. Аз мисля, че те трябва да бъдат по-добре управлявани, да бъдат по-отговорни. През април започна дебата за подобряването на ефективността на управлението на предприятията в полза на решения а, от, краткосроч, от средносрочен и дългосрочен порядък, не само краткосрочните а, решения, като същевременно се очитат а, различията и разнообразието в, международни, в а, различните държави членки. Също така, Ашли Фокс също така допринесе много и сега а, имаме основата, която ще може да включи всички котирани предприятия и също така в Зелената книга се поставя въпроса и за управлението на некотирани котираните предприятия, управлението на предприятия, на тези предприятия, също така мястото на жените. Тук не става въпрос за равнопоставеност, става въпрос за добро управление, за диверсифициране на профилите. Също така по въпроса за одита ние работим по най-добрите инструменти, за да може да излезем от кризата, да се подобри функционирането на разнообразието на пазара на одита, а естествено не аудиторите са провокирали кризата, въпреки всичко тази сфера трябва да бъде по-прозрачна и по-разнообразна. Има някои а, възможности, които които а, са обект на противоречи, а, за брана на предоставяне на услуги, които не са обект на аудит, също така разпоредбите във връзка с а, обема на предприятията, които са обект на аудит това, доколкото си спомняме, предвидено за август. Виждате, че има едно взаимно влияние, защото това наистина е така. И последното нещо, което искам да кажа е приемането на регулаторна рамка за нещо, което е много важно. Солидарната економика, това, което наричаме социален бизнес, ще пресложа инициатива за социални, социално предприемачество. Е, ще говорим с колегата ми Таяни за кооперативите, за Европейска фундация, за която ще направя предложение и също така ще продължим да говорим за възстановяването на е, тези предприятия. Ще предложа европейски режим за облегчаването на ам, инвестиционните фондове, е, особено солидарните фондове, също така ще се постави акцента върху рейтинговите е, структури, за да може малките и средните предприятия да имат достъп до финансиране, за да може да се е, опрости и е, фискалния аспект. Благодаря ви, извинявам се, че бях толкова дълъг. Искам да ви благодаря за ангажимента, за, ангажи... за изпълнението на тази програма, защото от утре практически всеки месец до началото на на Следващата година ще се работи по конкретни проекти. Благодаря ви и особено и на вашите координатори, госпожа Уолис и на всички, както естествено с други групи и, консул, и, и комисии. Аз работих най-вече с координаторите. Благодаря ви. Благодаря, господин комисарио. Благодаря за изчерпателната информация. Няма страшно комисията да остане без работа през следващите години. Е, има много предложения, свързани с е, вътрешния пазар. Много неща трябва да бъдат наваксани от е, предишния мандат на Европейския парламент. И така, госпожа Викстрам има първа думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за това, че ни даде възможност днес да проведем диалог относно тези въпроси, които ни вълнуват. Разбирам, че доста ви е напрегнато сега. Много хора в момента чакат стратегията за нематериалното право, което ще бъде представено утре. Разбирам, че има много въпроси относно стратегията. Разбирам, че не трябва да се говори за плановете сега относно бъдещото развитие. Нека обаче сега да поговоря по един въпрос, да помоля за вашето мнение колкото повече говорим за необходимостта от това да се създаде общ пазар за музиката и филмите в Европа, толкова повече се натъкваме на недостатъците на днешната ситуация. Мисля си, че е по-добре да наблюдаваме това, с което разполагаме сега, да го контролираме, вместо да доразвиваме системата. Днес има много тромави, скъпи системи за разрешаването на спорове, свързани с музиката. Много е скъпо да се гледа законно един филм или да се сваля музика в Европа, затова нашите граждани се обръщат за това отвъд океана, има проблеми с продуцентите. Има ниско търсене, няма стимули Точно за това нашите граждани се обръщат към американски продукции на език, който много често не е техния, в културен контекст, който е много различен от този в държавите членки. В тази ситуация се чудя защо не трябва да подпомагаме нашата собствена продукция? Защо да не засилим интереса в Европа, в други езикови области, различни от тези на английски език, немски език и френски език. Имаме един вътрешен пазар на 500 милиона потребители, които са в цяла Европа. Не може ли да създадем малко по-добри условия за нашите култур трегери, за тези, които създават култура? Аз мисля, че един стабилен вътрешен пазар трябва да създаде предпоставки за това да излиза европейска културна продукция и извън Европа. Какво смятате вие? Какви са вашите креативни предложения? Тук говори и за вашия колега Нели Крус. Какво правите вие, за да разрешите проблема? Какво смелят да смятате вие за този въпрос? Споделяте ли моята позиция? Смятате ли, че трябва да има културно изразяване в Европа, не само под формата на музика, филми и книги? Споделяте ли моята визия за развитието на креативните индустрии в Европа, тъй като утре вътрешния пазар ще играе изключително важна роля – вие казахте, че се предприемат важни стъпки, но освен тях, какво друго може да се направи за осъществяването на това на вътрешния пазар? Благодаря. Благодаря, колегата Лихтенберг. Благодаря. Господин комисарио, съвсем накратко, защото доста напредна времето. Въпросът свързан с по-доброто разпространение и поощряване на културното наследство и културното многообразие в Европа. Това е свързано с един въпрос, с който можем много трудно да се справим. Пър, на първо място договорното право за артисти, които работят в чужбина. И е, които трябва да работят при все по-лоши условия. Това са договори, които отчасти не отговарят на най-низките стандарти и изисквания. Необходимо ще е точно в тази връзка а, да се предприемат някакви мерки, да се помогне на тези хора, защото, например, ам, единия Артис печели една сума, другия друга, има големи различия. Искам да се присъединя към моята колега. Когато става въпрос за културното наследство, искам да спомена, че през почивните дни бях в един а, форум. А, ставаше въпрос за Дунавския а, регион. И стана ясно, че филми, които не са а, от държавите членки с а, най-многобройно най население, то има затруднения с синхронизирането на филмите. Ако и този проблем бъде разрешен, тогава ще имаме достъп до а, филми на шведски, и не искам да кажа, че Швеция е малцинствена държава, но искам да кажа, че ще имаме достъп а, до филми на е, езици, които са представлявани от по-малки държави членки, но пък са част от културното многообразие на Европа. Може би трябва да се а, предвидят а, някакви стимули, някакви субсидии, които да са от помощ на продуцентите. Ако и езикът а, стане бариера, то тогава пречките стават прекалено много. Когато става въпрос за Франция, а, Англия, Германия, винаги има субтитри, но за другите езици няма. Културното многообразие се препъва в а, много малки а, пречки и са необходими крупни решения. По този, е, в тази връзка трябва да се водят е, конкретни, е, конкретни дебати, структурни дебати. Правната комисия вече си заложи такива цели в предишния законодателен период. Също и въпросът с публикуването на, на творби в електронен вариант. Също има и а, творби, а, които вече не се преиздават. А, има много а, ценни, интересни издания сред тях. И така, а, това исках да кажа. Следващия оратор има думата. Grazie Presidente. Mi consente... Благодаря, господин председател. Ако мога само да кажа няколко неща, започвайки с това, колко се възхищавам на комисар Бърние, защото това е като полъх на, полъх на свеж вятър, наистина. Но за всичко казано до тук се чувства е един стимул, една първоначална скорост, която има и социални и економически а, измерения. Притесних се обаче, господин комисар, за Григорианския календар и комисията. Ами, да не сте се върнали към него, защото има някои пропуснати дати. Или пък нещо се разминават датите и дните. И все пак някои от разпоредбите, както казахте, ще се превърнат в стандарт по време на вашия мандат. Така че ще остане необходимото, т.е. достатъчно от необходимото да бъде направено. Наистина, Европейския единен пазар включва културните творби, създавани и създаващи се в Европа. Те са част от нашата култура като цяло и нашето разнообразие. Ето защо ние имаме задължението да осигурим създаването на условия, правни и всички други, които да стимулират това развитие. Имам предвид най-вече в законодателни текстове. Ами да, авторски права, патенти. Мисля, господин комисар, че, два, че ще оцените направеното от двама членове на Европейския парламент от Италия, които са тук в тази комисия, а не е, аз съм един от тях а, и моя колега Балдазари, ние не реагирахме като италианци. Ние а, подкрепихме европейската позиция, а именно ние искахме а, стандарти, добре формулирани, прецизни и силни стандарти, които да са валидни а, за общността. Ние сме за европейският проект. Ами това, което разглеждаме, а, ни води всъщност до една единна юрисдикция, всъщност като се помисла. Това, което... Нещо друго, което искахте да опоменете е, че няма да се получи лятото, но есента не. Всъщност това е съвсем правилно, а и също време е изключително важно, защото ако не, е, е, ако не се концентрираме върху авторското право, върху интелектуалните права, ам, няма да можем да увеличим прозрачността, която е толкова важна. Аз съм сигурен, че лесно може да се вложи а, именно това в а, законодателството и искам да ви уверя, че тук имате огромно и силно лоби. Ние трябва да търсим силата. Силата на нашата позиция и с много разум да я разпространяваме след това. Разбира се, говоря не само за комисията на а, Европейските общности, а говори за комисията на Европейския парламент, нашата комисия. И всъщност това, от което имаме най-много нужда, е дисциплина. Дисциплина – за да а, можем да въведем тези разпоредби, за да могат авторите да получат едно а, нормално, уважително за тях а, а, заплащане. Добре, трябва да търсим също така стандарти, които а, да са от първостепенно значение, а не някакви стандарти към а, допълнение или анекс. Благодаря ви много. Благодаря много наистина. А, бих искал да благодаря на а, комисар Барние. Също така, защото винаги е много полезно да се обменят мнения, да се чуват специфичните гледни точки. Аз напълно оценявам и подкрепям това, което беше казано по отношение иновациите, а интелектуалните права, намаляването на товара от счетоводна гледна точка и намаляване на бюрокрацията за малките и микропредприятията. Но а, ние, макар и добре затънали все още в а, кризата, можем а, само да се радваме, че тези стъпки заедно с други ще ни помогнат да излезем. Така, но бих искал да спомена нещо за патентите. Бих искал, господин комисар, да помислим за нещо като международно споразумение, а създавайки някакво някакъв орган, който да има международната юрисдикция да борави с патентите, преодолявайки а, проблемите, които ние толкова дълго дискутираме, включително и езиковите. Разбира се, трябва да има и време времеви график, разпределение на изпълнението. Разбира се, трябва а да разглеждаме в по-широк мащаб и а, някои вече съществуващи елементи, като например малките и средни предприятия и начина по който те могат да бъдат защитени. Да, благодаря госпожа Гало. Благодаря, господин председател. Аз искам да започна с благодарност на комисара Бърние за извършената работа и за спазването на сроковете и за това, че той е, се погрижи ние да не скучаем през следващата година. Имам два кратки въпроса, защото мисля, че надвишихме предвиденото време. Един е въпрос, който е много сходен с а, този на колегата Бал, Балтасар. Какви са сроковете в сферата на патентите, за да може най- по най-добър начин да се постигне резултат до март следващата година? Това е първи ми въпрос. Втори ми въпрос е свързан с не толкова спешен във връзка с проект директивата за колективните дружества. Искам да попитам дали комисията е напреднала в работата си е, до степен, че да избере някакъв, е, е, някаква възможност, някаква опция във връзка с европейския паспорт и дали об, дали обсъжданията вече са напреднали до толкова, че да са установени критериите, дали ще бъдат на равнище държава членка, какво е състоянието, просто бихте ли уточнили. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Ценя високо факта, че господин Барния е тук, за да ни представи своите инициативи. Много тези инициативи са наистина много-много добри. Има обаче някой, по които искам да кажа няколко думи. Има ем, един въпрос, който искам да задам. Вие говорите за прозрачност, за чувството за отговорност във връзка с финансовите пазари. Те, тези инициативи не могат да доведат до а, повишаване на разходите на, а, на, на финансовите услуги а, и също така а, това може да доведе до намаляване на конкурентоспособността на Европа по отношение на Съединените щати и държавите от групата БРИК. Господин Енгстрем. Благодаря. Искам да благодаря на комисаря за това, че дойде при нас. Искам да попитам, тъй като вие споменахте хората с уврежданията и най-вече по отношение на слепите хора. Преди няколко седмици Европейския парламент прие резолюция относно отключването на потенциала на културната индустрия. Имаше няколко изменения от нашата комисия и в едно от тях изказахме подкрепа за задължителен договор или споразумение в рамките на Световната организация за защита на патентите, WIPO. Говорим за това, че трябва да се улесни живота на хората, които не виждат. Ако една книга, например, сега е написана на Брайл в различни страни, това ще е всъщност на различен език и няма да бъде разбрано. Хари Потър, например, преведен на Брайл, ще е по един начин в Великобритания, Ирландия и така нататък. Какво смята комисията относно задължителното споразумение в рамките на WIPO? Ще има нови преговори в рамките на тази организация през юни. Може ли да очакваме комисията да приеме някаква нова политика в тази област? Това ще е нещо изключително добре дошло. Благодаря колегата Машталка. Пану комисаре, за благодаря, господин председателю. Благодаря на комисаря за това, че днес при нас. Искам да призная, че не съм а, юрист и не, не мога да говоря компетентно за авторски права и така нататък, но нека да погледнем фалшифицирането а, на редица продукти, не на последно място на лекарствените продукти. С комисарията Дали а, трябва да направите така, че да се създаде една рамка, която да оказва защита на потребителите срещу фалшифицирането на всякакви продукти. има разлика между фалшифицирането на лекарствени продукти и фалшифицирането на музика. Като комисар, как може въобще да кажете нещо такова? така че пиратските продукти не са също като фалшифицираните продукти. Говорихте за технически възможности и как те могат да бъдат защитени. Цитирам моят любим комисар Мегрет, че престъплението е една стъпка пред тези, които се опитват да го спрат. Трябва да се предприемат всички uh, превентивни мерки, които всъщност да са от полза за защитата от престъпления. Не знам а, каква е вашата концепция, ще разберем утре и къде се слага а, границата между легалността и а, престъпленията. Госпожа Кастингс. Euh, Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към колегите и ви поздравявам за всички тези въпроси, които, с които се занимавате. Също така да се надяваме, че директивата също ще стане факт. Искам да ви задам въпрос върху непосредствената ни действителност по въпроса за патентите. Подобно на колегите, искам да ви попитам дали не можете да, а, направ... да включите и предложение за общото законодателство, защото това според нас е изключително важно, защото без а, е, единна юрисдикция не може да има европейски патент а, с, с отговорността на всички всеки национален съд ще има противоречиви съдебни решения. Това беше същността на моя въпрос. Колегата Лехнер, благодаря господин председателю. Един кратък коментар предвид на предващото време. Е, програмата на комисарят Барне е впечатляваща и тя е свързана и с делегираните правни актове. Господин комисарю, аз съм привърженик на тези делегирани актове и съм на мнение, че парламент обаче не си прави услуга, когато трябва да се занимае с всеки е, един детайл. Така се утежнява работата. Обаче оставам с впечатление, че а, е, комисията в а, този а, случай действа стъпка по стъпка по много правни актове. И а, някак си а, тези стъпки се разминават с крайната цел. И, по този начин нещата се раздуват, не се е, прилагат делегираните актове както трябва. Искам само да спомена, че има директива, която не я обсъждаме тук в рамките на нашата комисия, но е директива, която споменахте вие. в тази директива се съдържат нереалистични разпоредби, но а, Директивата също се разминава с крайната цел, тя не взима предвид делегираните актове. Относно директивата с търговските регистри, това е една добра стъпка. Напред тази директива ще е от полза за нашата економика. Искам да направя един много общ коментар, защото комисията предвижда всичко, сега малко ще привлеча, всеки един детайл го предвижда за изпълнение в рамките на делегираните актове. Следващия оратор. Господин комисарио, искам да отправя един апел към вас. Чудех се дали да взема думата, но все пак я взех. Миналата седмица европейските синдикати проведоха конгрес и поставиха в центъра на своята дискусия борбата срещу социалния дъмпинг. Сега, вие споменахте различни а, досиета, корпоративно управление и така нататък. Споменахте за реформи в а, дружественото право. Точно тези теми много а, често се използват за, не искам да кажа, че се използват а, за социален дъмпинг, а по-скоро да се злоупотребява с, с някои разпоредби от право. Да, с а, предвижители социални хоризонтални а, клаузи, искам да напомня за доклада на госпожа Ниблер, за оценката на въздействието. Ние приехме този доклад. Той съдържа в себе си една много важна тема. И тази а, тема трябва да бъде включена и в контекста на социалното законодателство. И просто отправям един апел към вас да имате това в предвид и в бъдеще. И на последно място искам аз да кажа нещо. Говорихте а, за конференцията от миналата седмица. И имаше една група, която беше ставана през април, която да се занимае с полуките. И тази група потвърди това, което ние сме обхванали в една резолюция през последните години, свързана с съдружественото право. каквото и да се прави, в крайна сметка всички си стигаме до едно, до едно мнение. И моят въпрос е какво прави комисията с този доклад? Благодаря на всички вас за вашите изказвания. Ще се опитам да бъда едновременно точен и кратък. Благодаря въпроса за производството и създаването на филми. Понякога има национални инициативи, които също така могат да се вземат предвид, госпожа Бикстра. Може би ви си, винаги съм се интересувал този въпрос, защо в някои държави и изчезнало а, производството на филми в други продължават. Например, Южна Корея има а, една много мощна а, продукция, филмова продукция на Франция, например, която взе инициатива а, а, и се събира а, някаква сума за всеки билет който се продава, има е, даже на такс, е, дадена такса, която се изпраща в е, някакъв фонд за насърчаване на филмовото производство. Във връзка с цифровизацията на филмите, ние задаваме този въпрос в Зелената книга за аудиовизуалните изкуства, като ще бъде готова до края на следващата година. Искам само да кажа, че филмовото производство е различно в сравнение с музиката, книгите, от гледна точка на авторските права. Отбелязах вашия въпрос. Естествено, не би трябвало да да се отчаиваме. Е, е, ето, Златната палма в Кан е един огромен фестивал. И, е, макар, че беше дадена Златната палма на американски филм, е, много европейски филми също така бяха отличени. И също така мисля, че за да може да се потвър... да се утвърди въпроса за езиците. Има европейски програми в сферата на медиите. Госпожа Василио се занимава с този въпрос, но въпросът е на бюджет. Какъв бюджет трябва да се осигури за превода на е, филмовите творби. Въпроса, който вие зададохте, се урежда в Зелената книга във връзка с разпространението на филми. Е, в госпожа Лихтенбергер е, тя говори за културното наследство, за за творците, които отиват в, които пътуват в чужбина. А, а, сега, когато говорите за чужбина, вие за Европа ли говорите или за извън Европа, защото това е една си семантична разлика. Всъщност, вие говорите всъщност за, в рамките на Европа. Аз когато говоря а, като француз и когато говоря за чужденците, а, европейците не са чужденци. Това е един труден въпрос, а, който ще бъде уреден в а, директивата по правата на човека. Кой е собственик, дали това са творците, които работят по, даден, по дадено произведение, кой се ползва от авторските права върху съответното произведение, е, отбелязах си въпроса, който вие зададохте за а, договорите на артистите и на творците. А, е, отбелязах си въпроса за дублирането. Ще го предам на госпожа Василио. Но госпожа Лихтенбергер повдигна един много важен въпрос, според мен, който изисква не особено много средства. А, вие говорихте за културата на малките държави, на а, по, по-малотиражните езици, така да се каже. А, мисля, че а, има редица причини, поради които в текста, който ние подготвяме за авторските права и колективното управление, бихме желали да избегнем а, стандартизацията в полза на културното разнообразие във връзка с колективното управление, за да може наистина да се обменя репертуари. това ни дава възможност да кажа на госпожа Лихтенбергер, както и на господин Берлингер, че утре ще представя едновременно с глобалната стратегия, която представлява нещо като пътна карта във връзка с интелектуалната собственост, за да може да знаем къде, на къде вървим в стратегията трябва да се включат всички теми, свързани с интелектуалната собственост. Първото нещо ще се върна на, патеми, на патентите. Утре ще представя проекто директивата и това предложение ще включи писмените текстове, фотографиите, включени в тези текстове, и аудио и аудиовизуалните архиви, включително и а, е, филмови творби. Това ще уреди въпроса до, а, е, с, правото на творците. И вие ще видите това във връзка с по-доброто управление утре. Аз мисля, че ние можем да включим и полското предложение. Господин Берингуер, както и госпожа Лихтенбергер и госпожа Гало повдигнаха въпроса за колективното управление на авторските права. Това е едно предложение, което ние изготвяме за септември преди края на лятото, тъй като това е една тежка тема и в тази регулаторна рамка разглеждаме управлението на всички форми на колективни дружества и също така прехвърлянето онлайн на музика. Това е много важно за цялата култура и за потребителите, и за авторите, за потребителите на цифровизирано изкуство. Трябва много точно да се уточни какъв е репертуара, да се разделят приходите между авторите, равнопоставено, справедливо и абсолютно прозрачно. Госпожа Гало, ние разбираме по идеята за работим по идеята за паспорт, идеята да се създаде регулаторна рамка за лицензите. Дали това трябва да бъде лиценз, покриващ много територии или някакъв паспорт, но идеята е да се обедини репертуара на 2, 3, 4, 5, 27 държави, за да се облегчи а, разпространението а, и да се облегчи работата на дружествата по а, авторските права. Господин Берингер, работа работата по този въпрос се финализира сега, но това е текста, който ще бъде представен утре във връзка с стратегията по а, интелектуалните права и има заключение с 18 предложения. Всяко е свързано с конкретна дата и имаме всъщност един. А, една пътна карта, която е съвсем точна, също така колективните общества, дружества, а, интелектуалната собственост и така нататък. И в края на лятото ще представим реформата във връзка с авторските права. Благодаря на господин Белингър, на господин Балтазар и другите и, и италиански колеги за европейското отношение. Във връзка с патента беше повдигнат въпроси и за юридикцията, двата регламента, които говорихме, 25 държави участват в това. И аз повтарям апела си. Разумно е и за Италия, и за Испания да се присъедини, защото тогава италианците и а, испанците няма да бъдат дискриминирани. Това ще бъде един патент, който ще бъде защитен в 27 страни. Няма да има дискриминация. Аз мисля, че това е изключително важно предложение от економическа гледна точка за економиката, независимо от това дали става въпрос за италианското или за испанското правителство. За единото законодателство, за което вие говорихте, господин Берингер, госпожа Гало, господин Кастекс. Ние работим по едно предложение за независим съд е, за държавите членки. Това, разбира се, трябва да мине през международно споразумение. Също така е, това е нещо като пътна карта. И ние е, работим по това, по проекто споразумението. Има един проект от текст още от 2007 година, 2007 година а във връзка с обсъжданията, които ще се водят на следващия съвет, ще има една втора дискусия по време на юни. Аз се надявам, че ще можем да приключим с единото законодателство по време на датското председателство. Това е общо заето по календара. Сега по пазара, е, публичния пазар. В е, Зелената книга през януари представихме във връзка с публичния пазар мерки, които са в общи линии безпредседентни за малките и средни предприятия, облегчаване на финансовото бреме, и аз, господин Балтасаре, всъщност отговарям на вашия въпрос във връзка с, с обществените пазари. Ние също така предложихме облегчаване на административните разходи, намаля разделянето на договорите, по-добър достъп до пазара, възможността да се фиксират целите за участието, което да е задължително за малките и средни предприятия. В момента малките и средни предприятия според а, статистиката отговарят на 40% от пазара и тъй като а, те а, отговарят за 80% от работната заетост в тази сфера. Заедно с господин Таяни възнамеряваме да изготвим един много мощен план за малките и средни предприятия, за да облегчим достъпа им до пазара, включително до борсите, счетоводните права, административни упростявания, патенти патентите е, в полза на малките и средни предприятия. И аз съм много мобилизиран. Вие ще видите в следващите седмици, че ние ще се опитаме да е, е, обединим малките и средни предприятия, да ги убедим, че е, не е така, както те си мислят, че пазара не е направен за тях. Аз а, е, а, е, искам да повдигна един въпрос, който все всъщност не е свързан с интелектуалната собственост, но е пряко свързан с Базъл и с малките и средните предприятия. Е, аз, е, е, ние сме на последната права да подготвяме проекто директива по Базел, това е един документ от 600 страници. Ние правим всичко, като обект оперативно възможно да не наказваме подкрепата на банките е, за предприятията. Не може да се направи нищо. База съществува, то е одобрен от Г20, но ние трябва да отчитаме специфичността на европейските банки, които финансират е, три четвърти от економиката. Докато в Штатите обратно, три четвърти от пазара се финансира, три четвърти от а, предприятията се финансират от пазара. Господин Ангстрем, тук мога да кажа обективно, че ние даваме, а, прев... ние даваме предпочитание на един документ а, на ревизиране на текста в края на 2012 година. Ние ще бъдем готови да обсъдим изключения, дерогации във връзка с, с собствеността, за да облегчим живота и работата на незрителите живящите и на хората с увреждания. Господин Мастакла, аз знам много добре, че пиратството и а, а, подправените стоки не се третират по един и същи начин. Във връзка с фалшивите стоки има а, разбира се, а, мафиотски а, среди и те са опасни за здравето. По въпроса за пиратството, а, ние тук а, поставяме акцента върху, до, върху контактите с, доставчиците на пиратски стоки. Господин Лехнер, а, повдигна въпроса за делегираните актове, ми трябва да се научим да приемаме Лисабонския договор. То, ако това е единствената възможност, Знам, че колеги се работят по този въпрос във връзка с делегираните права и делегираните актове. Отговорих на въпроса за фалшифицираните подправени стоки. Много добре чух апела, който е изправен, от, беше отправен към мен. Аз лично не съм убеден, че няма а, че, че няма устойчиво развитие без иновации и творчество. Това са актове, по които аз продължавам да работя. И ви благодаря за това, че ми напомнихте, но ви казвам, че във всички законодателни актове се включва а, и е, социалното въздействие във връзка с управлението и правата на дружествата. Аз мисля, че господин председател, ние бяхме много ентусиазирани от работата на работната група. Естествено, може би няма да отчетем всички предложения, които те правят, но това е на много добра основа за правото на, на, общ, на дружествата и ви благодаря за вниманието. Комисар. Благодаря, господин комисарио. Ще се виждаме все по-често в бъдеще. Благодаря ви. И така, искам да направя едно предложение за това как да процедираме, защото напреднахме с времето. Среща на координаторите да утре преди обяд, а да продължим сега при затворени врата. Трябва да изслушаме колегата Северин. Има ли а, някакви възражения по а, тази процедура? Няма.